Well, Добър ден! Добре дошли на членовете парламент, поканените оратори и гостите на заседанието на специалната комисия относно финансовите престъпления, данъчните измами и избягването на данъци. Днешното изслушване Днес има поръчно изслушване на тема борба с вредните данъчни практики в Европейския съюз и извън него. Започваме с а, изказване на Европейския омбудсман госпожа Емилия Орайли, на която най съкъщно благодаря за това, че пое че говори на поканата ни, за което благодаря. Предишните специални и анкетни комисии на Европейския парламент изказиха своите съмнения относно равнището на прозрачност от страна на съвета по отношение на данъчните въпроси. Както знаете, омбудсмана наскоро публикува своите препоръки за прозрачността на законодателният процес в Европейския съвет и в съвета. И бихме искали да чуем от госпожа Омбусмана каква е оценката и на въздействието от наскоро публикуваните препоръки за прозрачността в методите на работа на съвет по въпроси и в частност консултативният орган на съвета, а именно работната група за кодекса за поведение в областта на данъчното корпоративно облагане ще продължим да работим и по изготвянето на списъка на несътрудничестите юрисдикции, като целта ни е да се подобри борбата с бялото данъчно облагане и вредните данъчни практики по цял свят. Работната група изигра много важна роля при изготвянето на списъка, както и за последващите му промени. Ето защо поканихме председателят на, на работната група, който за съжаление не можа да открие да може през днешното заседание поради друг ангажимент. Въпреки това, госпожа Фабрицела Лапикорела ни осведоми, че предпочита да се свърже и консултира с корабел преди да приеме нашата, пока, нашата покана на специална комисия искаше да влезе във връзка и с министър Владислав Горанов, министърът на финансите, на финансите на България и настоящ председател на ЕКО Финкач в рамките на българското председателство по въпросите за данъчните вредни практики, приоритет на българското председателство в областта на корпоративното данъчно облагане. Въпреки това обаче отговорът на Министерството беше че министърът всъщност дълго време чакахме официалният отговор на Министерството и в крайна сметка получихме отказ на нашата покана с, с довода, че ве, министърът вече е представил приоритетите на българското председателство в рамките на ЕКОН и е, факта, че българското председателство възприема парламентарната комисия ЕКОН като основният събеседник на председателството в областта на нашите въпроси в рамките на Европейския парламент. Този отговор показва неразбирането на естеството на взаимоотношението между съвета и парламента. Освен това, госпожа Павлова, министърът отговарящ полското председателство на съвета на Европейския съюз и госпожа Моника Банайотова, заместник министър на полското председателство на съвета на Европейския съюз, също бяха поканени в случай, че господин Гаранов не може да присъства. За съжаление и двете не приеха поканата ни. смятам тази, този отказ за много разочароваща. Би следвало председателството на съвета и Европейския парламент да слушат за пример в борбата с избягването на данъчно облагане, укриването на данъци и вредните данъчни практики, а не обратното. Припомня ви, че обсъдихме темата на равнището на координаторите на политическите групи. Тази сутрин ще предприемем всички нужни мерки, за да привлечем съвета в работата ни. За мен изглежда съвсем естествено, че след важните разкрития, направени от журналистите и след препоръките на предишните специални ракетни комисии на Европейския парламент и след инициативата приятел от Европейската комисия, съветът би следвало от своя страна да направи всичко възможно, за да изпълни своята роля, която е от ключово естество. Към момента Европейската комисия, нашия извинете, нашият парламент с радост приветства четиримата ни експерти, професор Ели Ван Денвелде от университета Хаслот в Белгия, господин Алекс Кобам, изпълнителен директор на мрежата за данъчна справедливост, господин Джон Лангедорг от Оксфам и господин Валер Мутарлие, директор от Европейската комисия. Приветствам ги с добре дошли отговорих писмен вид на редица въпроси, включително и начинът по който може списъкът да стане по-ефикасен. На всички аспекти бяха изпратени писмени въпроси, като си имала предвид колко, беше, колко бяха кратки срокове за подготвяне на изслушването. Някои от нашите гости ни осведомиха, че ще предоставят писмените отговори, нашите писмени въпроси след изслушването. Всички членове на нашата парламентарна комисия са получили писмените отговори. Също така те са на разположение на интернет страницата на нашата специална комисия. Относно, отново приветствам с добра дошла госпожа Емили Орейли, европейският омбудсман. Изпратихме ви редица въпроси по важни за нас въпроси в подготовката на днешното заседание и много се радваме, че отделихте нужното време, за да ни отговорите в писмен вид. Вашите отговори бяха изпратени всички членове на нашата комисия. Госпожа Орайли, имате думата за встъпителното си изказване до 10 минути. Имате думата. Благодаря ви, господин председател, и добър ден на всички. Бих искал най-напред да благодаря на вашата специална комисия за поканата да взема част в днешното ви заседание, за да обсъдим заедно борбата срещу вредните данъчни практики, както и моята работа относно работните методи на съвета. Ще ви предоставя кратък обзор на разследването ми относно прочистността и достъп до документи на съвета. Разследването започна преди около една година и ще приключи тази година и сега ще отговоря на нашите въпроси Paradise Papers по 2017 година, което беше най- второто най-голямо изтичане на документи, свързани с офшорните инвестиции и пялото данъчно облагане след панамските досиета от 2016 година, отново обърна вниманието на, на обществеността и политиците към корпоративно данъчно облагане, данъчните обечища, данъчните измами и свързаните с тях предизвикателства по отношение на разликата в доходите. Така се създаването на, на тази специална комисия, която продължава работата на други комисии за това какво се прави на европейско равнище и дали достатъчно се, под, се подпомага общественото мнение при основната цел постигане на справедлива данъчна система за данъчно облагане, както в Европейския съюз, така и на световно равнище. Позрачността очевидно е как ключова работа в тези усилия. Тези, които искат да избегнат публичната проверка на нашите стратегии, дори и те да са законосъобрази, имат а, интерес в запазване на максималната данъчна поверителност. И юрисдикциите, които споделят тези стратегии, им помагат тяхното изпълнение, най-вероятно споделят а, този интерес. Наскоро Apple би компанията, а, чието документи бяха разкрити в рамките на Paradise Paper, са започнали съдени производства срещу Guardian и BBC, медиите, които са част от международният консорциум на журналистите, които направиха разкриването на тази история възможно поведеността на, на данните на клиентите са важен елемент от економическия растеж и улесняват бизнес дейността, но не бива те да ограничават възможността на общественото мнение да гарантира, че и се а, извършват законосъобразни и най-съпазваните практики. Обикновените хора нямат, имат много малко или почти нямат някакъв контрол върху частните дължества. Ето защо те разчитат на обществените органи за да опасят интересите им и именно това е целта на вашата комисия. Отчетността е възможна само когато разполагаме своевременно с нужната информация. Нещо, което е неизвестно, няма как да бъде измерено и няма как да бъде оценено. Институтите на Европейския съюз като цяло се характеризира с високо равнище на лесно достъпна на, за общественото мнение информация, но в съвета има сериозна невъзможности за подобрение. В а, моят офис сме получили сериозни оплаквания относно прозрачността на работната група за кодекс поведение за данъчно облагане в областта на бизнеса на съвета. При все това тази работна група е подготвителен е орган, работещ в рамките на съвета. Ето защо е възможно административните практики на тази група и съответно документите да, да са част от мандата ми. Но най-лесният начин да засегна въпроса, свързан с прозрачността на тази работна група, би била случай на жалба, свързана с отказ на достъп до информация или частичен отказ на информация. По този начин мога да преценя дали отказът на информация е оправдан въз основа на предвидените изключения, включително и за включените съгласно регламент 1049. На високите равнища не значи, че всичко трябва всичко да бъде прозрачно и то възможно прозрачно. В някои случаи в обществен интерес документите да не бъдат публикувани или да не бъдат публикувани, докато настъпи подходящият момент. Но регламентът за прозрачността или регламент 1049 от 2001 година прием, приема като отправна точка презумпцията, че документите на Европейския съюз ще бъдат публикувани, освен ако не се прилагат специфични изключения. Някои изключения, освен това, могат да бъдат отменени в случай на обществен интерес Тоест, дори и да има вреди, включително и търговски е, вреди, при публикуването на документите, общественият интерес може да оправдае тези вреди. Някои изключения се смятат за задължителни. Има специфични разпоредби, свързани с е, обществената сигурност, е, отбраната, ваните въпроси, международните отношения, финансовите, економически и парични политики на Европейския съюз. При всички положения обаче институции трябва да обосноват своят отказ. В случая, когато става дума за трети страни, включително и някои от страните, които, за които се смята, че улесняват избягването на данъчно облагане, ако е имало искане за до Европейския съюз, ако тези документи бъдат публикувани, трета страна трябва да бъде консултирана, но всяко евентуал, на всеки евентуален отказ на достъп до информация трябва да се основава на валидно изключение съгласно регламент 1049. Освен това, ако държава членка изисква от естествено Европейския съюз да не разкрива съответният документ, изпратен на Европейския съюз, те трябва да се оправдаят това решение въз основа на изключенията, предвидени в регламента. Данъчното облагане, разбира се, е много чувствителен и успорен въпрос на Европейския съюз, както на вътрешно равнище държавите членки, така и на Европейския съюз като цяло, особено в данъчните преговори с трети страни, чието данъчни режими могат да увредят интересите на Европейския съюз чрез намаляване или а, отнемане на данъчните приходи за Европейския съюз. Ето защо трябва да се а, бъде специално внимание на задължителните изключения, предвидени в регламент 1049. Както знаете, работната група на съвета за кодекс за поведение за корпоративно данъчно облагане изготвя много важна подготвителна работа по няколко важни въпроса, включително и евентуалните вредни данъчни практики в рамките на Европейския съюз, както изготвянето на списък на трети страни на несътрудничащите данъчни юрисдикции. Целта е да се, дадат, да се даде съвет на съвета, кои страни са включени в списъка, защо и дали има нужните основание съответната държава да бъде извадена от списъка. Защото трябва да се гарантира нужната прозрачност, за да могат гражданите да са уверени, че напълно защитава техните интереси. Както вече казах, очевидно е, че някои от тези въпроси, част от работата на тази група може да доведе до проблеми, свързани с прозрачността. Както вече казах, не съм получила жалба за тази работна група, но офисът ми получи някои жалби, свързани с съвета, което може би се дължи на недостатъчно познаване на самата институция от страна страна на гражданите. Моята работа по отношение на отчетността на съвета е свързана най-вече с проекто, законодателството, подпитателните органи и работата в рамките на Корапер. Започна политическо проучване на въпроса през марта 2017 година. Съвета и парламента са законодатели, но тази връзка не е равностойна, ако това стигне до стандартите за отчетност. Съветът проактивно публикува своите проекти, доклади, е, изменения и резултатите от гласуването на съвета оказва доста по повечето от тези документи, докато не бъде прият да не приключи законодателната процедура. Целта на европейските договори е да се гарантира нужното равнище на прозрачност, за да могат европейските граждани да упражняват своето право на участие в е, законодателния процес на европейския равнище и да има подочетност на нощите отговорност. Целта европейските граждани трябва да знаят своевременно каква е позицията на тяхната държава членка по конкретен законодателен документ. Ако има неяснота по този въпрос, то ще продължава и културата на обвиняване на Брюксел и някои граждани ще продължават да вярват, че безименните технократи взимат решенията за законодателните предложения, а не членовете на правителството на държавите членки. Освен това смятам, че публичното повестяване позицията на държавите членки по своевременен начин може да намали отдалечеността на гражданите от институциите на Европейския съюз. Давам си сметка колко е трудно да се постигне консенсус или да се гласува с а, обикновено и класифицирано мнозинство между 27-те държави членки. Но ако политиката на а, преговори при затворени врати прекалено много се прилага, вече не се обслужват интересите на, на европейските граждани. Ето защо разгледаха три законодателни досиета на съвета, въпреки нито едно от тях не беше свързано с данъчната област. И установих, че настоящите практики на съвета представляват недобра администрация, тъй като систематичната непредоставяне на дан на позициите на държавите членки по подготвителните дейности, както и разпространената практика за ограничаване на достъпа до законодателни документи чрез класифицирането им като документи с ограничен достъп или с печатът лимите. На 9 февруари тази година и направих три специфични препоръки и няколко предложения на съвета, като съвета не предприе дейности в рамките на предвидените три месеца, които изтекоха на 9 май 2018 година. Ето, предвид колко е важен въпрос, реших да продължа моето разследване и ще предоставя моят специален доклад на парламента тази седмица, доколкото разбирам, Авко и Пети смятат да реагират, да изготвят специфични документи в основа на моят специален доклад и могат мога да ви уверя, че ще продължавам да ви осъдомявам своевременно за по-нататъчната си дейност. Държа обаче да отбележа, че моето проучване, моето вземане е свързано с законодателната дейност на съвета. Законодателните документи им са свързани с специфичен статут по отношение на прозрачността съгласно регламент 1049, но наобщо казано регламент и съдебната практика предвиждат най-високо равнище на прозрачност за законодателните документи и по-високо равнище в сравнение с незаконодателните и административните документи. След това моето разследване не се ограничава до определена политическа област или определено законодателно предложение. Всички законодателни Досиета, които разгледах, бяха прияти съгласно обикновената законодателна процедура. При след това изискването за прозрачност по отношение на законодателните производства, процедури се прилагат към всички законодателни процедури. Моите препоръки засягат всички законодателни разисквания и, подготви... и органи, в които се изготвителната дейност, включително и по отношение на преразглеждането на директивата за борба с прането на пари. Доколкото разбирам, работната група за кодекса на поведение изготвя важна законодателна дейност, включително изготвяне на списъка на трети страни, които не сътрудничат в областта на данъчните области. Подобни разисквания не са законодателни по своята същност и съответно не попадат в рамките на настоящото ми разследване. Това обаче не значи, че общественият достъп до този вид документи не може да се изиска и да бъде получен съгласно с поребите на регламента 1049. Както знаете, предишната разследваща агентна комисия на парламента занимава с нашите въпроси и се спуска с сериозни проблеми с достъпът до а, документи от страна на съвета. По принцип всички е, институции на Европейския съюз трябва да предоставят достъп до всички документи на Европейския съюз, което засяга и работната група на съвета. А съдът разпореди в, своята, в случаята достъпът до InfoEurop, че регламент 1049 от 2001 година гарантира обществен достъп до цялото съдържание на документите на съвета в случаята, включително и самоличността на унези, които са направили предложението, случай става въпрос за позицията на съответните държави членки. И макар тук да става въпрос за законодателни документи, става ясно общението на съда, че общественият достъп до цялото съдържание на документите на съвета представлява основният принцип или основното правило и че от този, ако се правят изключения от този принцип, те трябва да бъдат тълкувани и мотивирани по възможно най-строг начин. А понякога оставам впечатлението, че за съвета не е поставянето на, на информация е правилото, а предоставянето на информация е изключение, което противоречи на принципите за прозрачност, заложени в договорите. В заключение, моят мандат е да разглеждам прилагането от страна на европейските институции на правилата за достъпа до обществени документи съгласно регламент 1049 като омбудсман. Мога да правя такива разследвания и да излизам с препоръки. В повечето случаи съм съгласна с решението на съответната институция на Европейския съюз за да не публикува документите по основателни причини. В някои случаи не съм съгласна с тяхното решение. Към момента не съм получила жалби, свързани пряко с работата на работната група за кодекс за поведение на съвета, но ако получа такива, ще ги разгледам възможно най-бързо. В офиса ми получавам жалби, идващи не само от гражданите, но и от членове на Европейския парламент и парламентарните комисии. Всички въпроси, свързани с достъпа до документи, се разглеждат на вътрешно равнище чрез новата ускорена процедура, като моята основна цел е да стигна до решение в рамките на 40 дни. Както казах в началото, липсата на специфични жалби ме карат да правя най-общи коментари в случая, но съм на ваше разположение за отговори. В случай на нужда, моят офис е на разположение да предостави писмени отговори на въпросите ви. Благодаря ви, госпожо Орайли, за стъпителните думи и за положените от вас усилия. Ще си позволя да направя коментара, че причината, поради която не сте получили някакви жалби, свързани с работната група за кодекс за поведение, може би се дължи на факта, че много хора изобщо не са наясно с съществуването на този важен орган, който отново е показателно за равнището на прозрачност. А сега пристъпваме към дискусията. Ще работим в рамките на 5-минутни слотове, като въпросът е в рамките на една минута следва отговор и ако останало време, че съответният на парламент има възможност да зададе допълнителен въпрос. Така ще помоля най-напред нашите координатори да вземат думите. Започвам с господин Нидермайер от НП за 5 минути. Благодаря ви. За мен е истинско удоволствие е, да бъдете наш гост днес, още повече след вдъхновяващото ви изказване. Разочаровани сме наистина, че някои други наши гости не приеха поканата. Това е едно от най-важните теми в социално-економическата област. Много неща могат да бъдат подобрени, въпреки многобройните успехи, които поженахме. Работната група е в центъра на вниманието, оттам започват всички добри неща, но това е мястото, откъдето и всички лоши неща поставят своето начало, така че е добре да можем да обсъждаме темата и за в бъдеще. Вместо да говорим за групата за кодекса на поведение, сега бих искал да се спра на работата ви с съвета. Има огромна разлика в прозрачните процедури на Европейския парламент и непрозрачните действия на съвета. Някой би казал, че ниското ниво на прозрачност в съвета е метода, който е необходим, за да се постигне консенсус, но пък има други, които не биха могли да се съгласят с това. Сега бих искал да ви задам три субективни въпроса и бих искал да чуя вашето лично мнение. Първо, вие настоявате за прозрачност в всички области на Европейския съюз. Смятате ли, че в повечето случаи увеличената прозрачност води до по-ефективно вземане на решение или смятате, че това може да има и обратния ефект? Втори въпрос. Има ли причина стандарта за прозрачност да бъде различен Е, заради това, че решението се взима от правителствата с единодушие, не с мнозинство. И на трето място, понякога досетата се блокират в съвета и напредък няма и ние не знаем какво се случва там. Смятате ли, че по-голямата прозрачност ще доведе до натиск върху съвета за да реши дали да продължи работата си по съответното досие или да спре работата си по него. Um, Благодаря ви. Въпросите, които повдигнахте, са въпроси, които са ни задавани многократно в рамките на разследването. Две неща станаха а, ясни в а, разследването. Има различни нива на прозрачност в съвета и парламента. Съвета не е много прозрачен и не е много добре позната институция за гражданите, въпреки че там стоят правителствата на държавите членки хората, когато чуят Брюксел, си мислят за бюрокрацията в Брюксел, за Европейския парламент, но не ми хрумва да мислят за правителствата, които са законодателстват в съвета. Този уикенд прочетох една академична статия относно начин на вземане на решение в съвета, тристранните е, срещи, отчетността, ефективността. Е, в този контекст тристранните срещи имат е, все по-голямо значение. Авторът на тази академична справка разглеждаше в хронологичен ред случващото се от дълги години. Заключението е, че когато в залог са много пари и когато трябва да законодателстват държавите членки по съответното досие, има по-малко прозрачност. Когато досието е политически чувствително, също има по-малко прозрачност. Ако досието не е толкова. Ако досието не е толкова политическо, ако става въпрос за околната среда, например, има голяма прозрачност. Така че всичко зависи от политическата воля. Тя определя нивото на прозрачност. Именно по това работихме в нашето разследване. Помислихме какво може да се направи от правна гледна точка и от гледна точка на договорите, защото договорите предвиждат гражданите да бъдат уведомявани за това, което се случва. непрекъснато се изтъква следния аргумент. Ако има прекалено голяма прозрачност, е трудно да се стигне до компромис. Добрата прозрачност, включително и регламент 1049, ни дава възможност да се остави марш и за тези разисквания, които са необходими за постигането на консенсус. Просто трябва да се вземе преди това. Трябва да се остави известен марш, за да може да се стигне до компромис. Това сме съгласни. Но това е мястото, на което ние теглим чертата. А по отношението на позициите на държавите членки, гражданите също трябва да знаят каква позиция взема тяхната държава на масата на преговорите. Холандия, Белгия и така нататък. Ние бихме искали тази информация не да се публикува незабавно, а просто да бъде регистрирана. Например, след заседанието на Корепер. И в даден момент нататък да се е, даде възможност тази информация да бъде оповестена. Решението на Европейския съд за Access for Europe гласи, че презумцията е, че информацията трябва да се оповести. Разбира се, трябва да видим какво се случва в различните работни групи и корепер на съвета – стана ясно, че там не се регистрирала позицията на държавите. Ние не искаме да се дава достъп до регистъра, но в крайна сметка се оказа, че то регистър и не съществува. Затова и направихме препоръки. Една от основните препоръки, които направих, беше позицията на държавите членки най-малкото да се записва някъде – Нещата не са само черни или само бели. Разбира се, това, което вие споменахте, е така. Но трябва да се вземе предвид този риск, който вие изтъкнахте, но и риска, на който се натъкваме сега. Недоверие в институциите, различна култура и така нататък. Хората смятат, че Брюксел налага законите, а всъщност държавите членки го правят. Благодаря. Сега да чуем докладчика на социалистите и демократите. Благодаря, господин председател. Благодаря, госпожо Орали, за изключително интересното представяне. Казахте, че като че ли работната култура на съвета включва по-скоро неоповестяване на информацията, отколкото нейното оповестяване. А трябва да е точно обратното. Ние сме представители на европейските граждани – те имат демократичното право да знаят какво се случва и какво правят техните правителства в съвета. Може би това ще подобри доверието между институциите и ще върне това на гражданите в тях. Няколко въпроса. В изказването си казахте, че съвета не е спазил крайния срок от 9 май и че ще отговори най-вероятно през юли. Дава се нова крайна дата на съвета. Ако той не ви отговори до тогава, какво ще направите като омбудсман? На второ място. Цитирам писмения ви отговор и заключението, което правите там. Работните групи на съвета не изпълняват това, което се очаква от съвета по отношение на законодателната прозрачност. И това е признак на лоша администрация. Това сте написали вие. Виждате ли някакви промени в работните процедури на съвета, откакто започнахте разследването си? И на следващо място, дали съвета започна някакъв диалог по отношение на цялата тази поверителност. Когато говорим за въпроси в данъчната област, трябва да забравяме, че всички действаме в рамките на един вътрешен пазар. Данъчните въпроси, като вредните данъчни практики, например, са голям проблем за вътрешния пазар, където има свободно движение на капитали, на хора и на стоки. Прави ли се тази връзка? Не може да сме в една общност, ако е, в една работна група нещо се прави поверително. Прави се поверително при положение, че граници не съществуват. Това означава, че не се обслужват интересите на европейските граждани и държави. Благодаря ви, имате думата за отговор. Благодаря ви за въпроса. Отпуснахме като крайен срок 9 май и по чисто съвпадение това е и Денят на Европа. Но когато една институция поиска да се удължи крайния срок, това може да се направи. Ние се съгласихме. Разбира се, наближава 2019 година и изборите. Не бихме приели допълнително искане за удължаване на срока. Миналата седмица ни казаха, че искат да има изключение. Ние не се съгласихме. Ще излезем със специален доклад и за парламента. Очакваме вашата подкрепа. Това ще бъде втория доклад за Европейския парламент в рамките на моя мандат. Но темата наистина е сериозна. Тя е от обществен интерес по отношение на подобренията. Да, действително бяха направени някои подобрения. Другата препоръка, която направих, беше свързана с печата лимите, който се слага на много документи. Просто повсеместно се използва – и когато хората търсят тези документи, които са с печат лимите по смисъл на регламент 1049, излиза, че 20% от тях се оповестяват. Тогава защо останалите също не се оповестяват в рамките на определения за това срок? Според нас и това е лоша административна практика. Не може просто да се наложи пълна забрана на оповестяването на документи. Всеки един документ трябва да бъде прегледан и да се направи преценка в светлината на регламент 1049, за да се реши дали към него да се прилага изключение. На следващо място. Озадачена бях от силните думи, които видях в доклада на вашата комисия. Наистина може да се направи много по отношение на прозрачността. Виждате какво се случи с Paradise Papers и Панама Papers стават скандали и трябва да се направи нещо. Но за това трябва да обединим силите си, за да има промяна. Затова и прозрачността е изключително важна. Благодаря, господин Росати от НП. Благодаря, господин председател. Госпожо Орайли, благодаря ви за това, че се присъединихте към нас днес след обяд. Благодаря ви и за представянето. Радвам се да чуя, че вие, вашия кабинет и нашият Европейски парламент като цяло подкрепят прозрачността, както вие, така и ние. Искаме да гарантираме достъпа до информация на европейските граждани. Това представлява една добра сфера на сътрудничество между нас. Бих искал да попитам как бихме могли да получим достъп до по-чувствителна или до там чувствителна информация, която бива класирана като поверителна. При анкетната комисия по панамските досиета изискахме документи от съвета и това, което ни бе изпратено, бяха просто празни страници, бели страници, на които нямаше нищо. Което показва, че там, който реши, може умишлено да заличи съществуваща информация. Да я изтрие в рамките на сътрудничеството ви с нас, бихте ли могла да ни помогнете, като например да издадете препоръки за начина по който да се гледа на данъчната информация, на данъчните постановления, информацията за автоматичните бенефициенти при финансовите сделки автентичните извинете, бенефициенти при данъчните сделки. Как бихме могли да постигнем повече прозрачност в тези сфери, които са толкова важни за нашите граждани? И втори кратък въпрос. В февруари 2018 година се въведе нова бърза процедура за разглеждане на жалбите за достъп до документи. Готова ли сте да направите някаква оценка на този процес до този етап? Може би все пак имате вече някакви впечатления. Благодаря ви за въпросите. С оглед на прозрачността, институциите могат да решават дали да оповестят повече или по-малко информация. Съответно могат да отворят или да затворят кранчето. Ако не ви харесва това, което се случва, може да се обърнете към мен или към съда. Най-добрият начин, по който бих могла да ви помогна, е да разгледам жалбите. Ако вие не получите достъп до определен документ или набор от документи, ако смятате, че това не е правилно, или ако получите изтрити документи, то тогава най-добре е да внесете жалба вие да се оплачете пред релевантната институция. И така аз ще бъда запозната с това, което се случва. Разбира се, съвета не е длъжен да следва моите препоръки. В повечето случаи съвета го прави, но не е длъжен. Ние насърчаваме институцията, не можем да я задължим да ни информира за това, защо даден документ не е бил предоставен. Аз мога да ви помогна по този начин, но и вие бихте могли да ми помогнете, като внесете жалба, ако решите да го направите. На другия ви въпрос. Има мрежа от информационни координатори, които разглеждат жалбите пред институциите, за които отговарям. Може да се свържете с някои от тези координатори в Европейския съюз и така ще видите какви са проблемите, които възникват в данъчната сфера. По отношение на бързата процедура, да стискаме палци, за сега тя дава добър резултат. Осъзнахме, че Жалбите по отношение на прозрачността се различават от другите видове жалби. Жалбите които идват, винаги са свързани с определено решение. Няма какво толкова да се добави към а, тях. Преди, когато се подадеше такава жалба, искахме мнението на съответната институция. Това само забавяше нещата. Сега обаче това не е част от процедурата, което означава, че след като получим жалбата, незабавно можем да започнем да я разглеждаме. За сега имаме добри резултати, понякога има забавения в процедурата, но, както вече казахте, прекалено рано е да правим оценка. Благодаря социалистите и демократите, господин Ком. Е, like to... Да, благодаря, господин председател. Ще се изкажа на немски. Благодаря, господин председател. Благодаря, госпожо Орайли, за а, това, че приехте нашата покана. Ние много обсъждаме тази тема за прозрачността, а също така и сътрудничеството с съвета. Разбира се, това сме го обсъждали не само в комисията по бюджет, но и в други комисии, в други форуми и виждаме кои са проблемите. Предполагаме, че вие разполагате с повече правомощия, отколкото ние, като нашата специална комисия и парламента като цяло. Смятате ли, че това е оправдано? И виждате ли, че ние като парламент можем да получим повече правомощия и то точно по тази тема? Макар и да не можем чак толкова да упражним натиск като, вие, като вас самата. That, that, that been... Да. Е, разбирам е, този е, въпрос, който наистина надълго и на широко се обсъжда и на последният е, заседания на данъчния комитет също така е, и в други комисии, особено когато, разбира се, ние извършваме така, разследваща дейност. Вашата комисия, разбира се, е, участва в, наблюдава нашата работа. в загона, в договорите всъщност е Белязано, че всъщност институциите трябва да си сътрудничестват и това е политически въпрос, разбира се, който трябва, разбира се, да изхожда и от самите договори. И, както казах преди малко на вашия колега, що се отнася до личната ми работа, мога да ви окоръжа само да внасяте жалби. И по този начин всъщност света да разбере, че има проблем. Но продължават разговорите с формален и неформален характер, за това парламента наистина да се включи по-активно в а, тази разследваща работа. А, разбира се, аз бях шокирана от а, статистическите данни. А, последния доклад, а, загубите от а, неплащане на данъци, данъчни измами и така нататък, които възлигат на милиарди евро. А, и това са а, големи фирми, богати граждани, които не плащат данъци в Европа, а, на други места, като Острофайл и така нататък. И това, разбира се, се отразява а, единствено и само а, отрицателно върху европейските граждани. Да, благодаря ви. Алде, Луис Мишел. Да, благодаря. За мен поне това е малко необичайно място тук да се изказвам. А, що се отнася до темата и укриване на данъци, аз го наричам това обикновено като а, обърната дилема. Какво значи това? престъпниците си сътрудничат, защото те искат да спечелят нещо. тук, разбира се, не говорим за престъпници, но говорим за определени институции, които а, така малко а, си играят с огъня. И а, по този начин се създава а, лоша репутация и в медиите, и а, сред гражданите за Европейския съюз. А, начина по който комисията работи към момента наранява Европейския съюз. И то по доста неприятен начин. И ние с... трябва да обърнем внимание на тези проблеми, но ние не разполагаме с достатъчно мускули, за да направим нещо конкретно по въпроса. Така че се обръщам към вас и вие да ни помогнете с вашите мускули, вашата сила. Аз не бих, не бих използвала тези думи, това са вашите метафори. Но като цяло съм съгласна с вас. Всеки месец получаваме информация, че европейски политици се оплакват, съвета се оплаква от това, че гражданите не са ангажирани, гражданите се оплакват, увеличава се популизма, нараства навсякъде и така нататък. Но съвета всъщност трябва да навърже 2 и 2 и, и да разпознае проблема и какво се случва всъщност в реалния живот. И така че а, ние го правим това и парламента а, също го прави. А, нека да не забравяме, че предстоят а, изборите за Европейски парламент. А, представям си, че тук ще се включи и темата в, за бъдещето на Европа в предизборната кампания и така нататък. Тоест Европа трябва да бъде приведена на гражданите в нещо осъзаемо. Съвсем накратко ще се спъна въпроса за а, потайния начин на работа на съвета. Представете си, министър е поканен, например в Ирландия, в някаква телевизия, и да коментира някакъв национален закон и да представя, да речем, предложение, законопроект и така нататък. То, разбира се, е, няма да издаде тайните. И по този начин се работи и на ниво е, съвет. Тоест има прикриване на, укриване на информация. И това е плашещо но тук това е свързано за мен и с политическата зрялост. Съвета следва да има повече доверие в самите граждани, които представлява по един зрял начин. Защото става въпрос за политическа демокрация, която ние изграждаме. Може би е нужен повече, нужна повече политическа смелост. Благодаря ви. От името на зелените, господин Андерсън. Благодаря ви. Много удачни въпроси вече бяха зададени и чухме техните отговори. Аз обаче имам също още няколко такива въпроса. Най-напред се пит... искам да попитам следното. Дали съветът е обяснил защо не са отговорили на вашето писмо и не са спазили срока, поставен от вас 9 май. И защото става въпроси за някои държави членки, които вие сте упоменали във вашето писмо. Второ, имам друг важен въпрос, който желая да представя на вашето внимание. Прозрачността на тристранните срещи. Еври... Европейския съд вече има решение по кап... случая Капитони за прозрачност на тристранните срещи, на трилозите. И, и това съдебно решение, както и, и препоръките, а, дали са спазени, дали са изпълнени от съвета. Благодаря. Първо, що се отнася до отговора на съвета, както казах, а, те просто казаха, че не са имали достатъчно време с оглед на структурата на съвета. Времето не е било достатъчно, така че нищо повече. Това беше техният отговор. А по втория ви въпрос, да, относно прозрачността на трилозите, да, ние действително проведохме разследване, изготвихме препоръки. комисията и парламента изчакваха съдебното решение и разбира се документа с колонките, позициите на отделните институции. И ние не виждаме защо този документ с отделните позиции на институциите по регламент 1049 не може да бъде публикуван. Този документ с четирите колонки. Поне след трилога, например, този документ може да бъде публикуван. Това, беше, това бяха част от нашите препоръки. Има известно движение и съвета, разбира се, се е запознал със съдебното решение, с е, нашите препоръки. Съвета вече е направил, предприел някои стъпки, т.е. гражданите да имат по-лесен достъп относно тристранните срещи. И разбира се, ние ще направим всичко възможно съвета да изпълни нашите препоръки. Така че, разбира се, ние наблюдаваме процеса. Благодаря ви. Отгое Мат Картин. Да, благодаря, господин председател. Благодаря, госпожа Орайли. Много е важно наистина широката общественост да получи достъп до документите на съвета, включая и до позицията на държавите членки. И разбира се, ние също сме много притеснени от отказа на съвета да предоставя достъп до такива документи. Документите, до позицията на държавите членки. От февруари беше публикуван документ, в който се отбелязва, че всъщност от позицията на отделните държави членки изобщо не се записват конкретно и съответно не се публикуват тези документи. В договорите е записано, че институциите трябва да следват добри административни практики, прозрачни и така нататък. Обаче законодателният процес на съвета не се ангажира с това. Ето, виждаме, че те ни са отговорили на вашето писмо. Вие сте изготвили препоръки и ние бихме желали наистина тези препоръки да бъдат изпълнени. Вие обаче възнамерявате ли да предприемете ново разследване, ако тези препоръки не бъдат изпълнени? И разбира се, дали ще проследявате също така прилагането на регламента. Сега, разбира се, че гражданите могат да се обърнат и към съда, ако, основателно се, ако неоснователно се откаже достъп до, документи, така че имаме и такива случаи. И аз отбелязвам това в моят моя доклад. доклад. И от 2013 година това е вторият ми е, специфичен, специален е, доклад, който е, изготвям и мисля, че това не знам дали моите предшественици са имали такива разследвания. По-важно за мен е да видим къде са всъщност проблемите в работата на съвета, какво не се протоколира, дали действително позициите на държавите членки не се протоколират, и дали действително става въпрос за политически а, чувствителни въпроси и така нататък, които не, информация, която не може да бъде е, разкривана. Става въпрос за, и, и за лобиране тук. Става въпрос за огромни суми, милиарди, трилион, трилиарди и така нататък, които а, се въртят именно в а, тези лобистки среди, които а, става въпрос за създаването на регистъра на лобистите. И във всяка една държава членка а, лобирането или е регламентирано, или не е регламентирано. Ако е регламентирано, то е уредено по различен начин между държавите членки. Не знам по какъв начин можем да а, видим какви са, какви са приликите, но въпросите трябва да се разглеждат и тук, в вашата комисия, и в други форуми. форуми но в края на тази седмица аз ще обявя изготвянето на моя втори специален доклад, именно по лобирането. Госпожа Капел, да, благодаря, госпожо Орайли. През вашето изявление беше много интересно. Аз а, говоря от името на комисията, анкетната комисия. Вие казахте, че можем да ви помогнем с внасянето на жалби. Аз също така да се обръщаме и към съвета Разбира се, в нашата комисия ние сме разглеждали много, имали много такива случаи. Може би в последствие можем да ви отправим такава жалба. Това, което мен ме притеснява, е, че съвета не е спазил срока за дадено от вас, именно 9 май. Вие сте предоставили време за адекватна реакция. И в тази връзка бих желала да ви помоля да ни кажете в първия ви специален доклад какви ще бъдат вашите препоръки към съвета. Как ще подходите към съвета? Второ, групата Етичен кодекс. Нашата комисия, разбира се, също така разглежда този въпрос, също така списъка с неоказващите съдействия, юрисдикции. Процесът за изготвянето на този списък беше абсолютно непрозрачен. Кой ще бъде включен в този списък, кои юрисдикции, кои ще бъдат заличени от списъка и така нататък. Тоест много голяма непрозрачност относно изготвянето на този списък именно от групата Етичен кодекс. Така че можете ли да изготвите вие към тази група някакви специфични препоръки, насоки, въпреки че няма жалби към работата на тази група, но все пак е важно те да работят по-прозрачно. Може ли да направите някакви предложения за някакъв стандартен достъп? или, например, отчетност, или а, вие казахте, че те работят при закрити врата може ли по всички теми да се работи така? Може ли някакви стандарти, някакви насоки да, да предложите все пак, за да не се отклоняваме толкова много от прозрачността? Да, благодаря ви. Аз бих желала да помоля парламента и АВКО и ПЕТИ, и двете комисии, и също и пленарна сесия, просто всъщност да приемат моите препоръки, и по този начин вие също да упражните е, натиск върху съвета. Е, <laughs> защото в, много скоро те няма да бъдат, може би, приети от съвета. Сега, по другите въпроси, повдигнати от вас. Стандарти. Препоръки. Ами, ще повторя още веднъж, е, че най-лесният начин е да изпращате жалби. По какви причини съвета ви е отказал, дали съвета просто ви е отказал без да обясни защо и така нататък. Така че ние ще, когато съберем достатъчен брой жалби, ние ще ги анализираме и тогава ще видим как, какъв е проблема. Дали действително има някакви основания, действително за неразкриване на информация, на документи и така нататък. И друга препоръка имам, който би желал от вас просто може да проведе неформални разговори с нашите разследващи колеги, за да получите по какъв начин всъщност може да действате повече. Разбира се, съвсем спокойно може да се свършите с моите колеги и те могат да ви дадат още насоки и предложения. Ще ви запиша моя адрес, разбира се. И виждам, че това е въпрос от сериозен обществен интерес, който буде сериозна тревожност. Благодаря. Благодаря ви. От НПП, госпожа Деларге. Yes, thank you and sorry to have missed your introduction. Благодаря ви. Аз със съжаление пропуснах вашето изложение. Но а, вие от опит сте запозната и знаете инициативата Козак. От вашия опит какво смятате? Как можем да изпо, се използва информацията. В някои държави членки а, много сериозно се обсъждат наистина европейските законодателни досиета. Някои министри даже вземат категорична позиция. Що се отнася до а, практиката а, през последните 10 години, аз виждам, че има доста широ... голям контраст между това, което министрите казват и информацията, която получаваме на европейско ниво и е, <laughs> тяхното неформално поведение на европейско ниво. Аз от, виждам какво става в Нидерландия, от моята роднина. Виждам, мога да проследявам дебата у нас. И както вие казахте, няма протоколи с които представят позициите на държавите членки в съвета и това по доста законодателни досиета, които са важни и виждам, че това въжи и за доста държави членки. Но никога не съм имала възможност да видя каква е позицията на всички 27 или 28 държави членки, обаче съм сигурна, че информацията е налична. Така че какво може да ни а, препоръчате да направим ние тук? Има информация на национално ниво, а, а, за да си създадем една пълна картина по тази тема, свързана с данъчните въпроси. А не само да си създаваме мнение възоснова на ограничената информация, предоставена от съвета. Какво може да ни препоръчате? Да, това са деликатни въпроси. Аз пропуснах наистина да упомена думата козак и нидерландците, действително, които а, наистина а, бяха тези, които всъщност а, повдигнаха въпроса за прозрачността в работата на, на съвета и започнаха този дебат за 28 национални камери всъщност повдигнаха този въпрос. Труден е, деликатен е въпроса. Трудно е да се постигнат някакви общи препоръки. Но ако съберете повече политически влиятелни лица, успеете да мобилизирате гражданското общество, повече политици, парламенти, НПО-та и така нататък, тогава вече ще бъде по, лесно, разбира се, да се упражни натиск върху съвета, защото много е трудно да се получи информация за работата на Козак. Защото ние е, направихме също, разбира се, е, разследването относно е, прозрачността по трилозите, но се нуждаем от хора, които да повдигнат тези въпроси, да ги извадят на светло, да покажат, че те са важни, да убедят хората в това. И, и аз последния доклад на комисията, когато се запознах с него, аз като гражданин си давам сметка а, каква е статистиката и че всъщност как това се отразява върху нас, върху гражданите. И така, че наистина това, което вашето правителство прави е много важно по отношение на Козък. А, така че вашата и моята работа наистина са взаимо допълнещи се, така че ние продължаваме да работим съвместни усилия. Благодаря ви, госпожа Розия. Много ви благодаря за направените препоръки. Те действително са важна стъпка за нашия парламент. Очевидно е, че липсата на прозрачност в съвета възпрепятства и нашата работа, особено по работата относно етичният кодекс. Работ... Метод на работа на тази работна група беше критикувана и от а, специалната комисия такса 1 и от специалната към комисия ТАКС 2. Но препоръката ви са доста общи. Дали може да се, да се обмисля специално разследване и специален доклад посветен на работната група за етичния кодекс и да си специфични препоръки. И дали смятате, че официална жалба от страна на Европейския парламент ще помогне в това отношение? Не бих искала да се върна с няколко думи за делото ДКП декапитани и а, задължението за разследв... разпространяване на информацията от екстранните преговори. Смятате ли, че възоснова на това решение можем да имаме нови доводи да изискваме повече прозрачност от страна на съвети на държавите членки? as everybody has, has noted in, in, in this room. Um, Може би вече всички тук присъстващи сте забелязали и сте наясно, че тези въпроси са много деликатни и чувствителни. Аз разбира се, се запознах с основния документ на комисията за данъчна политика и така нататък, като подготовка за това изслушване. И а, нали, ми стана ясно, че всъщност данъците и данъчните въпроси наистина са така, може би най-тънката струна за държавите членки. Така че е, това доказа важността на тези въпроси и те са, разбира се, от е, най-голям обществен интерес. И мисля, че и тази комисия, и другите комисии в парламента, разбира се, е, го знаят това и не мога да спра да повтарям колко е важна вашата роля, разбира се, и и аз също така мога да се ангажирам с ново разследване, но то трябва да бъде наистина по тема, която е от а, много голям обществен интерес, така че аз не мога да а, се впусна в нещо, което наистина отчасти е правено и, и да се дублира работата. А, освен това, разбира се, както казах, а, а, е, индивидуални жалби може да подавате, така че това може да го правите непрекъснато. Нямам представа, разбира се, относно работата по този конкретен въпрос, но най-напред може да се започне с индивидуални жалби. Благодаря ви. Мисля, че всички бяхме а, много а, бързи, ефективни, така че сега пожелания всеки може да а, зададете въпроси. Ако няма такива въпроси, се обръщам към двамата докладчици ако желаете нещо да добавите. А, извинете. Колегата отясно. Да. Благодаря. Благодаря и на вас, госпожо Орайли. С вашата работа ние наистина високо ценим. Вие казахте, че съвета не, не си дава сметка за непрозрачните практики в своята работа. Но <laughs> трябва всички да се дадем сметка, че 50 милиарда а, напускат Европейския съюз а, като резултат на данъчни измами е, без значение дали става въпрос за организирани престъпни групи или туристични групи. Това поне комисията казва. Това са данни на комисията. И нещата могат да бъдат даже още по-зле, отколкото лоша практика и лоша администрация. Защото, защото а, всъщност по този начин ние подпомагаме <laughs> един вид а, престъпниците и терористите да финансират своите престъпления. Също така да не забравяме злоупотребите с ДДС. И от една година комисията нищо конкретно не предприема. Какво бихте казали по тази ситуация? Разбирам вашите притеснения. Да, тези предложения на комисията действително са блокирани на ниво съвет. И това никак не е приятно, защото това са така много сериозни проблеми. И феномените, които вие споменахте, прането на пари и така нататък, наистина това, са, това е практика. И парламента, и комисията, и надявам се, че и съвета си дават сметка до каква степен този проблем е много сериозен. И за да може тази комисия наистина да си върши добре работата, то не следва само тези препоръки да бъдат приети и изпълнени. И мой опит като омбудсман и ирландски гражданин, виждам, че колкото повече различните групи и заинтересовани страни работят заедно, то толкова по-големи са шансовете да се постигне промяна. И, и това показва и работата ми по темата за прозрачност, т.е. да се предостави работа, а, прозрачна информация на хората, информация, от която те се нуждаят. Хората да могат да се информират, гражданите. Благодаря ви господин Копен. Да, благодаря, Питър. Искам да благодаря за отговорите на госпожа Орайли. Както казах в самото начало, тук в тази комисия ние разглеждаме предприятия, институции, данъчни консултанти и така нататък. И всички те са част от проблема с укриване на данъци, избягване на данъци и така нататък. Но идеята е всъщност институциите да а, а, бъдат отчетни, да бъдат прозрачни. И мисля, че ние съвместно можем да работим по посока а, прозрачност. ние всички работим в... И сме изградили единия пазар. Предприятията могат да се преместват, да преместват данъчните си юрисдикции от една държава членка в друга държава членка, в зависимост от това къде режимът е по-благоприятен. Но и това е легално. Но това, което искам да ви попитаме, е, че ние трябва да се борим за тази прозрачност и ние самите да бъдем отчетни и да изискаме отчетност, защото има и и правителства, които всъщност участват в а, тези данъчни игри. И защото трябва също правителствата да се отчитат каква е тяхната позиция, защо взема такава позиция, да се провеждат повече отворени дебати. Защото не до много отдавна имахме банкова тайна. Успяхме да я премахнем. И и ето Швейцария, например, е първата страна, която вече ще премахва банковата тайна за европейски граждани. Тоест, нуждаем се от прозрачност и трябва да спечелим повече и повече правителства на наша страна. И те да бъдат отчетни. Ако няма последствия, няма да променим нищо. Няма да можем да променим това поведение в момента. но трябва наистина дългосрочно да работим и да мислим. Не можем да, в единия пазар да а, премахваме всички бариери за капитала и в същевременно да позволяваме налагането на вредни данъчни практики. Не го разбирам. Как, как, как така тези неща се усъвместяват? Разбира се, че данъчните въпроси са много чувствителни на всички парламенти и правителства. Но аз апелирам да продължим нашето сътрудничество, да се борим за прозрачност, да наблюдаваме много отблизо работата на съвета и трябва да сме много ясни в нашата позиция. И трябва ясно да посочваме кои са страните, които предлагат данъчни обежища, такива страни, които са в и извън Европейския съюз. И някои от дори държавите членки също могат да се бъдат счете, смятани за данъчни обежища. Така че още веднъж много ви благодаря за това, че бяхте днес. Господин Нидермайер, благодаря ви. Бих искала да се върна на отговора ви за прозрачността и ефикасността и дали те се противопоставят. Много ви благодаря за проявеното равновесие тук. През 90-те години работя в Централната банка и трябва да ви кажа, че централните банки значително подобриха прозрачността си, което значително подобри и ефикасността на паричната политика. Но а, по-общо политическите решения, които взимат правителствата са с по-различно естество. Дори след това бих искал да ви попитам как гледате на възможността да се е, подобри прозрачността на съвета в областта на данъчното облагане? Знаем, че въпросът е много чувствителен и е, изисква се взимане на решения с един души. Въпросът е от много чувствително политическо естество, но смятате ли, че има че, повече прозрачност може да осложни постигането на консенсус или напротив може да подобри възможностите за постигане на добро решение в крайна сметка. Нямам кристална топка и нямам как да предвидя както казах, самата аз бях потресена от мащабът на проблема и не съм убедена дали гражданите напълно си дават сметка за него и дали си дава сметка до каква степен се поставя под въпрос основни функции на държавите поради недостига на данъчни приходи. Така че, разбира се, в в обществен интерес е да се постигнат компромиси в тази област. Но поне трябва да сме наясно какви са основните параметри на разискванията, какви са основните позиции. Аз лично бих искала да знам каква е позицията на Ирландия, на Холандия или на Франция по съответния въпрос. А много често, когато има поверителност на равнището на съвета, много често това се дължи не защото а, държавите членки искат да укрият тази информация от останалите членове на, на съвета. Те буквално искат да прикрият тази информация всъщност от собствените си граждани, както каза и а, колегата ви в дясно от мен. Така че не мисля, че има едно лесно решение, но а, винаги трябва да се стремим към а, по-добра обществена осведоменост, защото по-добрата осведоменост на общественото мнение води и до по-силен натиск от страна на обществото. Ако аз мога по някакъв начин да помогна чрез разглеждане на конкретни жалби, в които да преценя дали съветът с право е или не отказва достъп до дадени регистри, ще го направя с удоволствие. И накрая Вернер Ланген. Благодаря ви за това, че сте открихте на нашата покана. Както са наясно и при работата ни в комисията ПАНА, все пак не бива да забравяме, че съвета е междуправителствена структура. Такава е и работната група за етичния кодекс. И разбира се, и нашата цел както и вашата цел е да постигнем нужното равнище на прозрачност и да окажем въздействие върху мъжеправителствените институции, за да променят метода си на работа. и всички нужни елементи бяха на лице, но просто не получихме нужната информация, която да ни позволи да постигнем това, това към което се стремяхме. Затова е много важно да се възползваме от тези, тези възможности и да постигнем напредък. Well, thank you. Благодаря ви. Бих искала отново да благодаря на госпожа омбудсмана за нейния принос. А, искате ли отново да вземете думата за реакция? Да, надявам се да продължи до сегашното ни сътрудничество. Напълно си давам сметка, че въпросите, свързани с особеностите на дебата в света са важни. Това обаче не значи, че гражданите е, трябва да нямат достъп до информацията по съдържанието на тези дебати. И когато няма конкретни факти е, по дадена тема, това дава възможност да се появят фалшиви факти и да се стигне до е, възприемане на Европейския съюз, което в крайна сметка да навреди и на съюз, и на държавите членки. Така че не смятам, че трябва да се страхуваме от разкриването на фактите. В крайна сметка всеки европейски граждан има право на достъп до тези факти, съгласно на договорите. Още веднъж много ви благодаря. Госпожо Омбудсман, надявам се съвета скоро да отговори на препоръките ви и то да го направи по конструктивен начин, т.е. чрез подобряване прозрачността на работата им по отношение на другите организации на Европейския съюз и най-вече по отношение на обществеността като цяло. Ние пък ще обмислим възможността да подадем официална жалба или няколко жалби до вашият офис но още не сме взели решение за подобни жалби. Още веднъж благодаря за приноса и за усилията, които полагате за подобряване на прозрачността. So, this bring us to the second... И така стигаме до втората част от днешното изслушване. Тя е посветена на списъка на Европейския съюз на неоказващите съдействие юрисдикции и дали има възможност за подобряване на този списък. Позволете ми с няколко думи да представя отново гостите ни в рамките на тази е, дискусионна група, господин Валера Мут Перлие, директор в дирекция в ден Европейската комисия, а именно право данъчно облагане, данъчно сътрудничество, економически анализ и оценка. Госпожа Ели Ван Девелде, професор по данъчно право в университета Хаселт. Господин Алекс Копан, изпълнителен директор на Tax Justice Network и господин Йохан Лангерок, политически съветник по въпросите на данъчното облагане и неравенството от Оксфам. Процедурата си остава същата. Ще има по 5-минутни слотове за въпроси от страна на членът нашата комисия и отговори от страна на гостите. Ние започваме с кратки стъпителни думи от нашите оратори. Започваме с господин Валер Мотарлие и тъй като обсъждаме въпросите свързани с данъчната прозрачност, аз пък ще ви разкрия, че господин Мутаглие днес стана с една година по-възрастен и с една година по-мъдър, така че му го поздравявам от името на цялата наша комисия за рождения му ден. Господин Мутърни, имате думата. Благодаря, господин председател. Уважаеми че на Европейският парламент. Това е прекрасен начин човек да прекара следобеда на рождения си ден. Основната цел на общият списък на Европейския съюз беше предложена Европейската комисия през януари 2016 година в рамките на външната стратегия за ефективно данъчно облагане. По-малко от две години по-късно, през декември 2017 година, държавите членки одобриха първият списък на Европейския съюз след изчерпателен, цялостен процес на проверка на 92 юрисдикции по целия свят. Ръководната Европейската комисия, ръководена от съвет наред с техническата подкрепа на Европейската комисия. Политическата воля, изкъпната този списък трябва да бъде е, отбелязана. Но преди всичко, чрез този процес на изготвяне на списък Европейския съюз успя да привлече международните ни партньори и да е, ги накараме да чуят нашите очаквания по отношение на добрите данъчни практики. По-голямата част от средните критици приеха много сериозно този процес, сътрудничаха с нас по време на техническият етап на оценката и напълно предоставяха своето сътрудничество на нашите експерти. По-голямата част от тях напълно се ангажираха да устранят установените слабости и нередности. За разлика от списъка на ОИСР, който се основава само на прозрачността, критериите за изготвяне на списъка на Европейския съюз бяха по-общи, за да могат да обхванат всички видове слабости по, по отношение с прозрачността, разбира се, но и вредните данъчни практики и риск рисковете свързани с нулево данъчно облагане. В резултат на този процес на изготвяне на списъка над 100 данъчни режима с вредни практики би следвало да бъдат разгледани до края на тази година. Много други юрисдикции поеха ангажимент за спазване на международните стандарти в областта на данъчното облагане, включително и за други промени и подобряване на своите е, режими. И накрая данъчните юрисдикции с нулево данъчно облагане приеха задължението да променят значително своите национални данъчни уредби. Очаква се тези промени да се изготвят до края на тази година или а, до а, края на 2019 година по отношение на развиващите се държави. Европейската комисия им помага в Тоест в момента сме предприели редица диалози с тези юрисдикции, като целта ни е да им обясним и да им помогнем, за да може всяка една юрисдикция да е наясно какво се очаква от нея. Едновременно с това, всяка юрисдикция, която не оказва съдействие и не прилага очакваните промени, ще трябва да се справи с очакваните последици именно ще остане в списъка. Това се случва в случай на отказ за спазване на стандарти по систематичен начин. И тук стигам до много важната ни дейност, която тече в момента, е именно защит... предпазните и защитни мерки. От самото начало Европейската комисия подчерта колко е важно да има много строги и ясни разобеждаващи мерки срещу всички данъчни годици, които са в черния списък на Европейския съюз. Европейската комисия смята, че все още има възможност за подобряване преди държавите членки да постигнат тази цел. Настоящите практики показват, че освобождаващите мерки нито са толкова строги, нито толкова координирани, колкото би следвало да бъдат. От своя страна Европейската комисия положи много усилия за да увеличи ефикасността на списъка на Европейския съюз. Въведохме специфични мерки в изградството за фондовете на Европейския съюз да се гарантира, че ще има последици за държавите, които са включени в списъка на Европейския съюз и да се гарантира, че финансовата подкрепа на Европейския съюз няма да се използва за проекти, които подпомагат избягването на данъчно облагане и съвети и парламента се съгласиха с тези предложени промени в финансовите регламенти и другите законодателни актове, които осъществяват ясна връзка между финансиране европейските фондове и списъка на Европейския съюз. През март Европейската комисия прие съобщение, което уточнява последиците от тези нови разпоредби за международните финансови институции и другите партньори, които използват европейски фондове. Това и тези мерки съвпадат с цялостният ни ангажимент да бъдем възможно най-открити, но равно с това да се сътрудничим всички международни партньори по отношение на списъка на Европейския съюз обсъдихме тази тема и с омбудсмана. Европейската комисия настояваше за процес на изготвяне на списъка на Европейския съюз по възможно най-отворен и прозрачен начин. Общественото мнение за държавните страни и трите страни трябва да са ясно, че процес основава на ясни критерии на обективна оценка. Наскоро комисарият Московиси оказа натиск върху своите партньори в Екофин да публикуват писмата с поемане на ангажимент от засегнатите юрисдикции, изпратени до работната група за етичния кодекс. Към момента една трета от тези плати ангажименти са публикувани. Очакваме да бъдат публикувани и останалите. Тази прозрачност и свързаните с нея контрол върху юрисдикциите според нас ще засилят натиска, за да се гарантира, че те, ангажиментът ще бъде действително спазен. Трябва да продължим с тези усилия, ако искаме списъка да остане ефикасен. Миналата година се съгласихме да разработим и нови критерии, в частност по отношение на крайните действителни собственици и прилагат минималните стандарти по отношение на намаляването на данъчната основа, прехвърлянето на печалбите. Казано са няколко думи. Списъкът е динамичен процес, който ще продължава да се ползва от подкрепата на Европейската комисия. Това е изцяло ново начинание и най-вероятно има аспекти, които могат да бъдат подобрени. Европейския парламент винаги ни вдъхновявал със своите идеи и също така много високо оценим приноса на неправителствените организации, в частност чрез участие в платформата за добро данъчно управление, откъдето започна изобщо този списък. Винаги сме готови да чуем тяхната гледна точка и ще продължаваме да подобряваме стандартите за изготвяне и разработване на този списък. При след това не бива да забравяме, че списъка продължава да представлява много голямо постижение е, по отношение способността на 28-те държави, членки на Европейския съюз, да работят заедно в тази област. Високо ценим приноса на Европейски парламент и на външните заинтересовани страни и сме убедени, че ще можем да продължаваме да разчитаме на вашата подкрепа и на натиска, който може да окажете върху държавите членки, за да постигнат те очакваните резултати. Благодаря ви. И аз ви благодаря. А сега давам думата на професор Ван Велде. Благодаря ви, господин председател. Благодаря ви за поканата. Взех участие на работните семинари и на специалните комисии такс 1 и такс 2 и бих искала да поздравя Европейския парламент за постигнатият напредък и направените предложения. Помолихте ми да дам отговор на два въпроса в рамките на днешното изслушване. Първо, каква е моята оценка на списъка на Европейския съюз за несъдействащите юрисдикции в данъчната област по отношение на резултатите? Смятам ли, че резултатът е надежден и има ли възможност за подобрения? И на второ място, смятам ли, че списъкът трябва да включва и държави членки, които предлагат агресивни дан... възможно агресивно данъчно планиране, както предлагаше съгласно едно от предложенията? Ще отговорят въпроса заедно, тъй като отговорите са взаимосвързани черният списък на данъчните обежища е инструмент, но не е решение да се окаже натиск в съответни данъчни юрисдикции да приложат определени правила и стандарти, които би следвало да прилагат и държавите членки. В отличният а, брифинг на а, Европейска служба за научни проучвания на Европейския парламент от 2017 година, че има проблем с някои държави членки, които не са в списъка, но това не значи, че те не подлежат на критика. Изготвянето на списъка е стратегия, чрез която се установяват и се предлагат възможности за преодоляване на вредните данъчни практики и а, практиките на агресивно данъчно планиране, които се използват от националните предприятия. Някои от тези техники са доверителните фондове, офшорните структури или фиктивните дружества. Като представител към Мишите страни ще направя няколко предложения. По мое мнение, данъчно планиране и агресивното данъчно планиране от една страна и данъчните измами от друга страна трудно могат да се включат в една и съща категория в а, категорията агресивно данъчно планиране се включват практики, които дават възможност, които представляват възползване от предимствата или разминаването в една или няколко данъчни системи като по този начин се използва възможността за намаляване на корпоративното данъчно облагане. Това определение е доста общо, дори неясно. Си питам всъщност какво имам правите Европейската комисия под агресивни данъчни планиране. Какво значи агресивно и какво значи прекомерно агресивно данъчно планиране. Нашето планиране само по себе си не е нещо лошо. Дори агресивното данъчно планиране не е незаконно, с разлика от избягното данъчно на данъци или данъчните измами, които нарушават закона, според мен. Данъчното планиране се превръща в агресивно такова от момента, в който има значително разминаване между правната структура и економическата същност. Смятам, че в тази случаи има много сериозно разминаване между духа и буквата на закона. Колкото повече се ем, пренебрегва духа на закона, толкова повече стават агресивни данъчните практики и се доближават до а, укриването на данъци или избягването на данъчно облагане. И макар да няма а, реално нарушаване на закона, буквата на закона с буквата на закона се злоупотребява и съответно трябва да се предприемат някакви мерки. Но е възможно за корпоративни цели, а не за данъчни цели, да, държавите членки да допускат а, фиктивни дружества без никаква стопанска дейност в съответната държава членка. Да се установи от съответната държава членка това е, е решение на държавите членки и дава възможност дадено дружество, което се установило веднъж в държава членка, да прехвърли своето седалище в друга държава членка по данъчни причини, съгласно е, данъчното законодателство на Европейския, на съответните държава Самият принцип не е погрешен. Проблемът обаче, когато в случаите, когато няма реално прехвърляне на седалището, а когато има само фиктивно прехвърляне на седалището, а съответната дейност на дружеството си продължава там, където продължава да се намира и реалното седалище. Доверителните фондове могат да се използват за благотворителна цел, например, без да се използва агресивно данъчно облагане. И факта, че дадена държави допускат функционирането на доверителни фондове, значи, че те се превръщат в данъчни обещащи. Един от моите колеги един от моите колеги излезе с много интересна академична статия по тази тема. Дори и законодателите насърчават данъчното планиране чрез данъчни отбивки, например. В такъв случай се питаме каква е разликата между агресивно данъчно планиране и възползване и факта, че някое дружество се възползва от дадени данъчни облегчения по отношение на, на пенсионното застраховане, например. данъчното планиране по принцип е начинът по който се гледат на тези практики от страна на данъчните съветници на националните компании. А пък данъчната конкуренция е политика на правителствата, която е отново е насочена към мултинационалните компании данъчното планиране може е, да се прилага и в рамките на вътрешната дейност на, в рамките на една държава в съответното дружество и не е трансгранично по своето естество. Ето защо предлагам да се излезат по-ясни дефиниции на данъчно планиране, агресивно данъчно планиране, данъчна конкуренция, агресивна данъчна конкуренция, избягване на данъчното облагане, укриване на данници, дали става въпрос за борба с а, а, злоупотребата на същото правило, т.е. агресивно данъчно, данъчно планиране или данъчните измами, които са нарушаване на закона. Доколкото разбирам, целта на черният списък е да борбата срещу агресивната данъчна конкуренция между трети страни. И в изказването си бих искала да засегна задълбоченият анализ, който изготви професорът Джефри Олнс от университетът от Виена за вашата разследваща комисия такса е едно. Там се разглеждат нашите перспективи през едното десетилетие. Той спомена като носене предизвикателства адаптирането на данъчните системи към глобализацията. От една страна държавите членки запазват своя данъчен суверенитет, а друга страна трябва да работят във все по-глобален контекст, в който трансграничните транзакции стават все по-важни. Освен това, малките държави членки се опитват да разграничат своите данъчни системи от тези на останалите държави членки. И по този начин се стига до практики на данъчна конкуренция, дори и на вредна данъчна конкуренция. И според професор Оуенс, решението е по-добро сътрудничество между данъчните органи, дори и това да означава отказ, отказ от част от суверенитета. За трети страни това значи действително да се окаже натиск, за да се приемат мерките за борба с намаляването на данъчната основа и прехвърлянето на печалби, за да се насърчи дан... справедливо данъчно облагане. Но това продължава да е и много важен елемент, тъй като продължава да съществува и агресивна данъчна конкуренция между държавите членки. Или а, е, се намаляват данъчните ставки, или а, е, се а, е, намалява данъчната основа за данъчно облагане с корпоративен данък. Докато държавите членки продължават да се възползват с пълни суверенитет в данъчната област, единствено и само докладите на Комисията за етични поведение и докладите на парламента могат да окажат някакъв натиск. В миналото етичният кодекс за корпоративно дъжно облагане се оказаха много полезни и успешни. Ето защо смятам, че окончателният доклад за показателите за агресивната данъчна конкуренция е много важен и ще помогне за борбата с тези практики. Но, по самото естество на данъчна конкуренция, смятам, че единственият начин да се санкционират държавите членки, трети страни и мултинационални компании, които се възползват от агресивно данъчно планиране чрез въвеждане на санкции. Съжалявам, ще ви помоля да приключите с питонци си думи, казва председателя. Не смятам, че третите страни и двете женки технически могат да бъдат включени в един същи списък за съдействащи юрисдикции. Освен това има и един вътрешен пазар в Европейския съюз, а корпоративно данъчно облагане, и данъчното планиране са съвместими с съгласно на Европейския съюз до момента, когато не се стигне до дискриминация на корпорации, идващи от различни държави членки. Освен това, националните законодателни рамки и мигративните практики на държавите членки би следвало да спазват директивите на Европейския съюз за данъчната прозрачност и т.н. нататък. По отношение на критериите за изготвяне на списъка на данъчните обещища, с което ще приключа, а именно данъчна прозрачност, справедливо данъчно облагане и прилагане на мерките за борба с намаляването на данъчната основа и прехвърлянето на печалби. Бих искала да се включат някои по-правни критерии, като например засилване на режимите и определене на възможностите да се прилагат мерки за защита на економиката. Става дума с един критерий, който се предвижда в доклада на ОИСР от 1998 година. А не се дава въпроса за качеството и количеството на данъчните аудити в трети страни. Ами данъчното ами, критериите за спазване на данъчното законодателство, достъпа до до съдебна защита. Всички това са много важни аспекти, за да може да се справим с агресивно данъчно планиране от страна на мултиционалните предприятия. Господин Кофът, имате думата. Благодаря ви горещо за възможността да говоря днес тук пред вас. Важно е да има контрол в тази сфера тъй като има големи стимули за укриване на информация в това отношение. Тук сме всички ние, защото данъчното облагане е важно за устойчивото развитие в Европейския съюз и навсякъде по света. Данъчното облагане включва не само приходите, но и тяхното преразпределение с оглед на повече растеж, насърчаване на потреблението, намаляване на въглеродните емисии без ефективно данъчно облагане и по-специално пряко данъчно облагане на доходите не може да се говори за политическо, коректно политическо представителство. Затова е важно да има отчетност за всяко едно разходвано едро, евро в Европейския съюз. сувереността на държавите членки в това отношение е много важна. Не само защото гражданите имат право тяхната държава да определя данъчното облагане, но и защото сувереността на една държава може да подкопае сувереността на други. Затова трябва да се запитаме до каква степен Европейския съюз е готов да заобиколи да се откаже от суверенността в други области, за да може да осигури закрила тук, в това отношение. 500 милиона долара годишно е загубата от укриване на данъци, от укриването им в данъчни убежища. Отделни юрисдикции дават подобна възможност и това подкопава суверенността в Европейския съюз, а и на други места по света. Някои държави членки по този начин подкопават суверенността на останалите. Списъкът, който обсъждаме тук, всъщност представлява един механизъм, който има за цел да се стигне до някакъв баланс. Всичко, разбира се, трябва да се гледа в контекста на конкретно взетите политически решения. Европейският съюз не може е, да налага как Намибия да разходва а, е, своите средства тъй като това не е в суверенитета на ЕСА. Но същевременно Европейския съюз е единственият играч, който може е, да дисциплинира САЩ, които в момента са номер две в списъка на държавите, които прилагат банковата тайна. писмените си становища се спряхме на различни аспекти, които няма да повтарям. Но както вече бе споменато, основната идея е, че трябва да има възможност за проверка на юрисдикциите, включени в списъка. За тази цел пречка представлява работата на работната група за кодекс на поведение, защото по този начин гражданите не могат да търсят отговорност от собствената си държава членка. Поставя се под въпрос и легитимността на Европейския съюз, който предприема подобни екстратериториални мерки. Виждам, че има консенсус, че всичко това е неприемливо и трябва да бъде успорено краткосрочен план, оставим на страна критериите, трябва решенията да се взимат прозрачно. Всички решения, всички преговори на съответните юрисдикции трябва да се извършват в публичното пространство. В следващите месеци ще стане така, че критериите на базата на стандарта на ОИСР за обмен на информация ще включат и САЩ като държава, която непременно трябва да се включи в списъка. И тук възниква въпроса за контрамерките. Дали тези контрамерки могат да включват доклади по държави, ако съответната държава е включена в списъка? Това може да се отрази на САЩ, но едва ли ще се отрази на Намибия. В средносрочен план – относно действителните собственици, важно е да има изискване за докладване по държави. дългосрочен план, мисля, че вашата комисия може да играе важна роля. Какво означава неизбежна и на законосъобразна атака от страна на държави членки? Опит – на държава членка. Да не прилага контрамерки при включването на САЩ в списъка, например. Имаме Международна конвенция за прозрачност в данъчната област. Данъчната прозрачност и суверенността в данъчната сфера вървят ръка за ръка. През 2003 година създадохме една платформа ABC за автоматичен обмен на информация в данъчната сфера между всички юрисдикции. Участва и Швейцария, и Малави, и САЩ. Т.е. трябва да има пълна прозрачност, публични регистри за компаниите, за тръстовете и докладване по държави членки по отношение на мултинационалните компании. Това е основата. Мисля, че всички сме съгласни в това отношение. След 15 години нещата ще стоят друго яче и ще трябва да обясняваме защо сме решили това, което решаваме в момента. Към момента обаче САЩ не са включени в списъка. Трябва да се предприемат мерки, за да се засили суверенитета – навсякъде по света. Нека да направим така, че Европейския съюз да бъде в по-силна позиция и да играе активна роля за устойчивото развитие. Thank you very much, Mr. Langer. Благодаря, господин Лангерок. Yes. Uh, good afternoon, chair. Добър ден, господин председател, господа заместник председатели, господин госпожи и господа депутати. Поздравления за Рожденика. Благодаря ви за поканата. За мен е чест. Поканихте ме днес, за да ви представя гледната ни точка за несътрудничещите юрисдикции или така наречения черен списък. Аз пък го наричам СИФ. В края на своето изказване ще направя някои препоръки – за да се справим с тези вредни практики. Организацията Oxfam действа в над 90 държави се бори срещу бедността, насърчава равенството и ние работим по данъчната справедливост от години. За нас данъчните обежища са крайното изражение на корпоративното данъчно облагане – и се отразяват най-много на бедните. По тази причина Оксфам работи интензивно по отношение на данъчните убежища. През октомври публикувахме черен списък, в който взехме предвид критериите на Европейския съюз и изказахме мнение по отношение на това как трябва да изглежда черния списък на Европейския съюз. Черния списък беше революционен, защото най-накрая бяха взети предвид тези данъчни убежища. Оксфам подкрепи и приветства желанието на Европейския съюз да създаде такъв черен списък. Черният списък трябва да се базира на прозрачни, обективни критерии, да бъде свободен от всякакво политическо влияние. И точно от тук започват проблемите. Аз имам смесено усещане за резултата от този черен списък. Наблюдателите на Оксфам смятат, че нито един от критериите не е спазен при изготвянето на този е, списък. Най- Бермудските острови Вирджинските острови са в сивия списък. Така, например, има а, държави с ниски доходи, които не са включени в списъка. Те не отговарят на а, необходимите изисквания на Европейския съюз. Други държави, въобще, като Бразилия, въобще пак не влизат нито в черния, нито в сивия списък. Процесът, който доведе до създаването на списъка, беше изключително непрозрачен. Въпреки, че а, имаше и някои а, добри аспекти, които вече бяха споменати. Ирландия, Люксембург, Малта и Холандия също не отговарят на критериите за справедливо данъчно облагане. Въпреки, че сме разочаровани от съдържанието на списъка, това е един интересен процес, който открива дискусията за данъчните обежища, дискусия, която до сега не бе засегната. Така се дава възможност на държавите, които са включени в чер в сивия списък да променят законодателството си. Вие казахте, че се разглеждат вече 20 години някои практики на европейски държави. Въпреки всичко обаче, трудно се обяснява как държави като Белгия могат да използват една подозрителна практика вече от дълги години – ако работната група за кодекса на поведение прилагаше критериите еднакво за всички, до какво щеше ще да доведе това? Можеше да доведе дори още по-вредни практики. Така че този списък може да ни отклони вниманието от по-важни въпроси. Как могат да се подобрят нещата? Моите препоръки са следните. Да се преразгледат критериите на Европейската работна група за кодекс на поведение, да се засили ролята на економическите показатели, когато се прави оценка на економическите активни дейности. Генерална дирекция Таксуд в края на 2017 година проведе изключително интересно проучване и тогава а, бяха разгледани 7 държави членки. Следващата препоръка списъка да бъде по-обективен, по-прозрачен и да се насочи към ООН. Трета препоръка да се изиска от съвета да преразгледа ангажиментите на държавите. Това е една добра възможност да се направи някаква корена промяна във въпросните юрисдикции. Следваща препоръка да се прилагат различни типове санкции в зависимост от неизпълнените критерии. Не защото Монголия не е приложила минималните БЕП стандарти, това не е причина тя да не бъде санкционирана. А Бермудските острови, които са едно от най-големите данъчни обежища, също да избягват от санкции. Този черен списък не трябва да отклонява вниманието ни от корени промени, които могат действително да сложат край на данъчните измами. Нуждаем се от европейски правила, CFC правила, САЩ вече го направиха, защо да не го направим и ние. И накрая CCCTB тези мерки наистина могат да ни позволят да сложим край на избягването на плащането на данъци. Благодаря ви. Thank you very much to you and to all, all the speakers. Well, now we... Благодаря на всички. Сега започваме дискусията с членовете на парламента. По 5 минути за въпрос и отговор. Моля ви, опитвайте се да задавате директно въпроса си. 12 члена на парламента са се записали в списъка. Моля ви действително да се вписвате в рамките на тези 5 минути. Най-напред са докладчика от ЕНП, господин Нидел Майер. Благодаря ви, благодаря ви за това, че сте наши гости. Поздравление за рожденика. Ще се опитам да се спра на целта. Всички сме съгласни, че целта е да се стимулира промяна на поведението на държавите, така че те да водят отговорна политика. За да постигнем това, ние създадохме черния списък, и за да бъдем ефективни, трябва да имаме прозрачна процедура по слагане и изваждане на държавите в списък. Трябва да бъдат ясни критериите за включването в сивия списък. Комисията в документа от септември 2016 година подчертава различните начини за създаване на механизъм за налагане на санкции. Вместо да имаме обаче явна реакция от държавите членки, които бяха включени в списъка, се стигна до координиране на националните подходи. Въпросът ми е. Ясно е, че към момента сме само в началото на процеса. Черния списък ще има някакъв ефект. Смятате ли, че за в бъдеще Липсата от последствия от вписването на държавата членка в черния списък ще даде някакъв резултат. На следващо място държавите членки, включени в черния списък, реагираха различно. Възможно е някои от държавите членки да реагират остро, а други не чак толкова. Някои държави членки могат да предпочитат да си сътрудничат е, приятелски с някои от юрисдикциите, които са включени в списъка, докато други могат да решат да действат друго яче. Е, ще се радвам да чуя отговор на от страна на всичките ни гости. Благодаря. Господин Мутарлие. Добре, нека започна аз. Няма да крия, че в комисията очаквахме малко по-бързи резултати в това отношение и по-бърз напредък. Ние извършихме нашата част от задачата и не трябва да подценяваме последствията. Това беше изключително важна стъпка напред. На административно и законодателно равнище държавите членки ще трябва да предприемат необходимите мерки и това ще покаже резултата на целия процес. Относно реакциите, относно това дали държава членка е включена в черен списък или в сив списъка, тези два списъка са почти еквивалентни, защото и в двата случая се упражнява голям а, натиск. Мисля, че ефекта ще бъде желание за промяна. Нуждаем се от минимален набор от санкции. По никакъв начин не искаме да застрашаваме вътрешния пазар и разписаното в договора. Ако бъдем прекалено твърди по отношение на свободите, разписани в договорите, или пък ако решим погрешно да използваме тези свободи, може да сгрешим. Затова смятам, че ако искаме да смекчим малко натиска по отношение на свободата на установяване, свободата на движение на капитали и така нататък, трябва да се съгласим по отношение на някакъв минимален набор от санкции за държавите членки. Държавите членки се съгласиха да докладват на работната група за кодекс на поведение относно предварителните мерки, които са взели. И сега обсъждат как да използват европейския списък заедно с националния си такъв. И ние очакваме да получим обратна информация от страна на държавите членки, за да разберем по-добре докъде сме стигнали. Благодаря, господин Копхам. Имаме списък, който почива на критерии, които непропорционално отделят по-голямо внимание на държавите с ниски доходи. Лесно е да се изработят някакви контрамерки, които ще си имат своята финансова цена по-трудно ще получите отговор от по-бедните държави. Вместо такива мерки, които изискайте мерки, които да са свързани с прозрачност на економическите оператори в съответните държави. Контрамерките ви е, въвеждат към посока, към, в която не искате да тръгнете. Не искате да провокирате и реакция от страна на различните политически юрисдикции. Всички финансови институции във всяка една държава трябва да се обърнат към правителството си и да кажат, че трябва да се договорите с САЩ, за да може да продължим да правим бизнес там. И американския бизнес от своя страна ще трябва да насърчи американското правителство да преговаря с Европейския съюз, за да има по-голяма прозрачност. В противен случай това може да има своите последствия. Благодаря и Епе Кофут. Uh, Благодаря, господин председател. Благодаря на участниците в дискусията. Времето е ограничено. Започвам с въпрос към господин Лангерок. Говорихте за CCCTB, за докладването по държави членки. Всичко това трябва да бъде взето предвид при борбата с данъчните измами. Можем ли да говорим за ефективна борба с данъчните измами, ако няма докладване, публично докладване от страна на държавите членки? Подчертавам думата публично докладване. Нуждаем се от такива доклади, тъй като те представляват основен инструмент в това отношение. Това е първият ми въпрос. А въпрос към господин Копхам. Вашата оценка почива на европейските критерии. Кипър, Ирландия, Люксембург, Малта, Холандия и Обединеното кралство са 6 европейски държави, които са включени в черния списък. Ако Обединеното кралство напусне Европейския съюз, вие и вашите експерти смятате ли, че Обединеното кралство трябва да фигурира в черен списък за бъдеще? И към господин Модарли. Разбира се, Европейската комисия разполага с някои инструменти по отношение на несъдействащите юрисдикции. Може да ни кажете малко повече за инструментите, с които разполагате в комисията по отношение на трети държави и на тези включени в черния списък? Европейската комисия може да предприема действия по отношение на компании и физически субекти – когато става въпрос за предприемане на действия по отношение на хора, организации и държави, включени в черния списък. So... Първия въпрос. Трябва да се постигне сделка. По външните контролирани дружества и така нататък. Сега. Разбира се, че а, докладите с препоръки по страните са много важни, защото това укрепва отчетността, доверието и така нататък и увеличават прозрачността и прозрачността, разбира се, пък насърчават дружествата да променят а, своята дейност и начина си на, на, на работа. Така че този елемент е много важен. Сега, хармонизиране на правилата за а, контролираните чуждестранни дружества наистина е много важен елемент, може да бъде много полезен. Но всъщност съществува вече такова правило. Въпросът, че не се прилага от АТАТ. И а, държавите членки прилагат а, това правило по различен начин. Така че се разводнява, така се каже, силата на това правило. Ако се прилага навсякъде, то а, това правило за външните контролирани дружества, а, то тогава наистина ние ще имаме по-ефективна данъчна политика. А, да, аз първо ще започна първо с това, че искам да скажа съжаление за Брексит. Естествено е, че разбира се, това ще е свързано с много а, сериозни, не само економически, но и социални а, разходи. Сега, ако търсим някакво магическо решение, разбира се, то, избира се, едно от тези решения би било, разбира се, Европейския съюз бързо да вземе така напредничава позиция по отношение на данъците. Сега, що се отнася до Обединеното кралство, разбира се, ако се намери такова магическо решение, по отношение на данъчните практики, мисля, че това ще се отрази единствено и само положително върху самите британски граждани, така че те също ще е, спечелят. А, ние също сме за увеличаване на а, прозрачността, данъчните практики и спазване и съответствие с а, данъчните правила. А, това също, разбира се, ще подпомогне а, за подобряване на а, данъчната структура в Обединеното кралство. господин Мотърлие. Когато говорим за санкции на европейско ниво, а, ние разполагаме всъщност с законодателство. Законодателство, а, които, а, проекти, които се предлагат, които се обсъждат. А, когато се говорим всъщност за предприятия, които извършат своята дейност в а, юрисдикции, включени в черния списък. Друг елемент това е прегледа на, на мифит. А, така че, поглеждайки към а, този европейски списък, а, мога да ви кажа, че а, всъщност ние имаме и прието вече законодателство в официалната а, европейска помощ и взаимната административна помощ. Така че това е вече прието законодателство. Обаче трябва да погледнем и малко навън. Изискванията на ОИСР, общи изисквания за избягване на, на плащане на данъци и така нататък. Така че комисията може единствено само да вземе решение по конкретни индивиди и предприятия. Тоест ние можем единствено и само да извършваме наблюдение, мониторинг върху изпълнението на а, законодателството. Маркос Фебер, НП. Да, благодаря ви. От много време обсъждаме въпроса за черните списъци, така че много удовлетворение бяхме от а, тази, това решение на комисията най-сетне да излезе с такъв а, черен списък Не знам да си, дали да си сложите слушалки или ще, да, аз да говоря на лош английски. <laughs> Продължавам на немски. Да, 280 държавите по света, 70 са включени в черния списък и за много кратко време съвета всъщност заличи 8 от тези държави включени в черния списък. И днес прочетох в един вестник, че големи хранителни концерни са, има толкова облетена структура, че почти не плащат никъде данъци. Е, и, и а, питаме се, а какви са критериите, за да бъде заличена държава от черния списък? И, и, и банален за да въпрос искам да, да задам. Ами, изобщо, има ли смисъл от такъв черен списък? Това е ефективен инструмент ли е? без значение дали са 70 или 68 или 62 и така нататък, от 210 държави на този свят, изобщо разполагаме ли с някаква процедура по скрининг, по мониторинг, дали може нещо изобщо да се промени в тези юрисдикции, които са включени в списъка, комисията планира ли някакви санкции да наложи спрямо тези юрисдикции или... И изобщо какъв е смисъл от това тези държави да бъдат включени в списъка или пък какво трябва да направят те, за да бъдат изключени от списъка, заличени. А, така че това, което виждаме през последните години и дори в началото на а, тази година, виждаме, че нещо май не помага този черен списък, така че и дори най-големите грешници, а, нарушители на данъците, всъщност и неплащащи данъци, сключват споразумения за сътрудничество и те биват заличавани от такъв един черен списък. Така че не знам дългосрочен план как гледате на такава ситуация. Благодаря ви. Комисията и после евентуално госпожа Деколето. Комисията. Благодаря за вашия въпрос. В известна степен разбирам вашата изненада от това как се развиват нещата. Тези движения в рамките на списъка, разбира се, по настояване на съвета. Тоест, основа на ангажиментите е, се включват е, държавите в списъка. В началото на този процес проявявахме разбиране към този метод. Както казаха някои от колегите тук, е, целта е всъщност да се породи, насърчи промяна в поведението и по този начин да се подобри ситуацията. Така че решението на Екофин беше да се а, премести а, юрисдикцията от черния списък към списък, в който юрисдикцията е поела ангажименти за промени. Това е всъщност целта на цялото това упражнение. И това, което чух от колегата от Оксфам, искам да отговоря, че това не е начин за а, да избягат от отговорността си. Напротив, те са поели ангажименти. И е, нашата идея е да видим доколко тези ангажименти се спазват. Ако желаете да сравнявате статистиката, колко юрисдикции, е, са във вашата мрежа за е, данъчна справедливост, мога да ви кажа, че според наша информация те са 92, 92 юрисдикции. Тоест, ние наблюдаваме ситуацията в 92 юрисдикции. Някои не се ангажират, други много силно се ангажират. И ние, разбира се, наблюдаваме изпълнението на техните ангажименти, а също така и наблюдаваме процеса в Екофин. Екофин изпрати писмо до ОСР само преди няколко седмици във връзка с вредните данъчни практики по отношение на новата реформа в Штатите. А именно, молбата беше тази реформа а, да бъде анализирана в контекста на ОИСР. Така че, очевидно е, че а, ние проявяваме да бъдем бдителни и да извършваме мониторинг върху всички тези 92 юрисдикции. И да наблюдаваме дали те изпълняват своите поети ангажименти към Европейския съюз. Така че комисията, разбира се, че е, участва в тази работа. Ние извършваме монитори, А ние регулярно се отчитаме пред групата Етичен кодекс. Пред един лятната вакансия ние ще изготвим междинен доклад, така както министрите ни помолиха в заключенията си от декември месец така че някои от тези юрисдикции може би ще получат така ранни предупреждения и ако се наложи, разбира се, ние ще предприемем корективни мерки. Тоест, ние, разбира се, не искаме да, да губим поглед от ситуацията, както казваме на, на френски, да не виждаме дърветата от гората. Но идеята е всъщност дали постигаме някаква промяна в данъчната политика на определени юрисдикции преди и сега. Госпожа Ванденвелде, ами да, аз мога само да потвърдя, че един черен списък е само политическа мярка за упражняване на натиск. Тя може да бъде ефективна. Има, разбира се, и такива наблюдателни списъци, които също а, правят а, скрининг на изпълнението на ангажиментите. Аз ще се изкажа на немски, така че ви моля да се сложите слушалки. Да, благодаря ви. Ние проявяваме напълно разбиране в политическата ситуация, в която се намираме. И колегата Кофот и аз работим от самото начало на тази комисия и разбира се, напълно проявяваме, разбираме а, за трудностите, които се намира комисията. Разбира се, така че уважаваме вашата работа. Уважаваме също така и а, процедурата, която предлагате, която е интелигентна, именно страни, които проявяват готовност да проявят данъчните си системи, да им се предложи, предло, предложат стимули, т.е. сътрудничество, това е, е, е така, в теоретичен план можем да си представим какво означава този си списък. Така че ние приветстваме това, че вие разграничавате тези страни. Страни, които поемат ангажименти, а, това, че вие сте готови да изготвите доклад относно напредъка и така нататък. Но а, за мен като член на парламента а, липсва прозрачност на структурата. Какво очаквам от една страна? Какво конкретно очаквам? За, защо тя е влязла а, в черния списък и какво очаквам аз тя да направи, за да заличим напълно черния списък? Цял живот съм работил по темата Европа, работил съм преди в структурните фондове и така нататък. Комисията, разбира се, е шампион в това да изготвя оценки, анализи до най-малките детайли и разбира се, това всичко да бъде по един прозрачен начин. Тук обаче, по този въпрос нямаме никаква информация. Никаква информация относно методологията и точният въпрос какви са критериите, които една страна изпълнява и съответно не изпълнява, за да може всеки да разбере как вие изготвят оценките. Така че въпросът ми е следният. Комисията проявява ли готовност или по отношение на групата етичен кодекс, има ли такава възможност прямо комисията? Изобщо да се прави и прозрачност, така както вие работите по принцип. Или изобщо не можем да очакваме такава прозрачност относно работата на тази група. Защо това е толкова важно? Защо точно тази прозрачност в а, а, този аспект? Ако не съществува такава прозрачност, всеки ще си мисли, че става въпрос за политически машинации. Може би това не е така. Но ако нещата не са ясни за нас, за да може да ги разберем, то тогава всички ние ще останем с това подозрение. Така и кратък въпрос за Оксвам, както вие предлагате заличаване, учебните списъци на Нидерланде, Обединеното кралство и така нататък. Сега ще ви... Трябва, за един човек, който не разбира тези неща, как това ще стане? простичко обяснение. Последен въпрос към комисията, извинявайте. Исках само да допълня нещо. За малко трябваше да изляза, може би съм пропуснал нещо. Но защо давачните убежища, като Сингапур, не са в черния списък. А пък за всички е ясно, че това Сингапур е давачно убежище. Да, благодаря ви. По минута и половина за въпроси, отговори. Кой първо ще отговори? Комисията или Оксфам? Благодаря ви, господин председател. Съвсем накратко, тъй като разполагам само с минута, минута и половина. Разбира се, от гледна точка на Европейската комисия винаги сме настоявали за максимална прозрачност при целият процес. Публикувахме таблицата с показателите. Това ни зададе доста проблеми. На някои хора не им се харесва, но това беше първата стъпка при началото на процеси. Както казах, комисарят Московици настояваше е, писмата, с които се поема ангажимент от страна на трети държави да бъдат публикувани. И това е отговорът на въпроса ми. Заключенията на съвета и списъкът е, и обясняват защо съответната резолюция е включена в списъка, защото има проблеми с прозрачността, защото данъчният режим има други проблеми. Тоест, знаем какви са проблемите и е, писмата, които е изпратил всяка една от юрисдикциите, са обществено достъпни. Тоест всички имаме достъп заедно до спи... причините, поради които дадена държава е включена в списъка или поне темите, по които се иска ангажим... ангажимент от тези държави. Той знаем по кои теми са поели ангажимента всички тези трети юрисдикции и вие може да ни подведете под отговорност за това да и вие можете всъщност да окажете нас в тези държави, за да изпълнят ангажиментите и да проведат реформите, за които са се ангажирани. Тоест, да, ние настояваме Основните причини, поради които имаме притеснения и ангажиментите, които са поети от държавите в сивия списък да бъдат публикувани. Това е най-добрият начин, по който може да гарантираме, че тези задължения ще бъдат изпълнени. Сингапур Нидерландс. Въпросът за Сингапур и Нидерландия. EU member states like, uh, like uh, uh, Netherlands, Malta, Luxembourg or Ireland, we welcome the fact that, the, that the... Сингапур и Нидерландия, да, така е все пак те са в целевото полезрение на комисията, все пак това е една стъпка напред. А в моето изявление аз отбелязах, че критериите, на, с които работи групата Етичен кодекс, трябва да бъдат редактирани. Защо? Защото тази група всъщност <laughs> се провали именно да целево да се нас... работи с тези държави членки като данъчни обежища дори в, вредните данъчни практики в Нидерландия, нали, те всъщност с подхода Nexus на ОИСР, всъщност виждаме, че печабите са много по-слабо облагани, отколкото преди. Това е за Нидерландия. Сингапур може да се счита от Европейския съюз като данъчно убежище и да бъде включена, но критерии 2.2 не е ясен. Това е много а, мъгляв критерий, а, какво означава преместване на офшорни печалби. А, взима се печалбата и тя се изнася някъде или така нататък. Така че по-скоро този въпрос трябва да бъде отговорен от съвета и а, от а, групата Етичен кодек. Благодаря ви. Екаре има думата за въпроси. Да, благодаря на всички е, гости. Извинявайте, че малко закъснях, но участвах в е, друга комисия. Аз е, като много години съм работил в комисията по прозрачност като координатор. Така че ние работим с черни списъци от години. Какво означава обаче това? Ако сте включени в черния списък като страна, като юрисдикция, какво означава това, че вашите данъчни служби не работят, че не отговаряте на да, европейските правила или какво? Или че всъщност не са изпълнени критериите, например, тайландските авиокомпании не изпълняват изискванията на Аза или какво? че не могат тази компания да летят в Европа, те си сътрудничат с европейски агенции и изпълняват всички ангажименти. Така че кой всъщност може да реши коя държава да бъде включена? формално, неформално да бъде включен в черния списък. Съвета, комисията. На 6 месеца би следвало този черен списък да бъде актуализиран, беше, както беше обявено. Сега по отношение на Нидерландия проблемите са малко по-различни и въпросът е да се вземе политическо решение. Как иначе ще обясним а, дали има смисъл от тези черни списъци, дали ще проработят на практика, как да го обясним това на нашите избиратели. Има, например, страни от Близкия изток, които бяха включени в списъка с несъдействащите юрисдикции, сега са изключени от този списък. Например, Обединените арабски места няма данъци. Ами, те едва сега започнаха тази година да въвеждат ДДС от 5% и са много горди, че се плащат данъци. Съм разговарял с е, финансовия център в Дубай, какво те плащат и каква информация. Много интересно. Няма нищо. Нищо. Ама те са само в наблюдателния списък, който е един вид е, сив списък, нали? Така че надявам се, че те ще си сътрудничат с европейските данъчни е, служби и така, че много европейски компании може да се регистрират там. благодаря, господин Моталиен. Вие обяснихте какво може да. каква е разликата между двата списъка, какво прави моя комисията. Нали? Това така ни вдъхва известна увереност. Обаче има въпроси, които могат да бъдат разгледани на политическо ниво и по този начин да постигнем по-сериозен напредък. Моята собствена страна Латвия наскоро се опита да актуализира законодателството за обществените е, е, поръчки. Ние решихме да изключим офшорните компании. Тоест всички тези компании, включени в черния списък. И адвокатите казаха, че не може да го направите. Не можете всъщност да направите а, списък с тези, които могат да участват в обществени поръчки и не. От политическа гледна точка не може това да го обясните. В Европейска директива обаче си запазва правилата. Ага. Компании, които са в черния списък или които са регистрирани в такива юрисдикции, да получават европейски помощи. Това е недопустимо просто. Вие сте, разбира се, професионалисти, експерти, така че бихме желали да чуем вашето. Ще започна с първата част от въпроса ви. Радвам се, че споменахте въпроса с данъчните режими с нулево данъчно облагане. Това е въпрос, на който не отделяме нужното внимание. В момента ми се струва, че всъщност съвета не знае как точно да се справи с този проблем и защо? От една страна са вредните данъчни практики и те лесно могат да се преодолеят, защото може да дадем препоръки как трябва да се преодолеят тези проблеми, но какво може да направим с нулевите данъчни режими? Ами това е проблем. Всъщност няма корпоративен решим за данъчно облагане. Така че какво може да направим с тези юрисдикции, за да гарантираме, че те не водят до процес на прехвърляне на тези практики към други съседни данъчни юрисдикции. Така че предложението ми в това отношение е да не започваме да добавяме дребни законодателни изисквания за Бермуда, като например да има двама служители в Бермуда, защото Кока-Кола с удоволствие ще изпрати двама служители там, ако това е изискването. А отново предложението ми би следвало да бъде да гарантираме, че да, приходите в Бермуда се облагат с данъчно облагане. Невъзможно би било да изискаме от Бермуда да прилага най-строги критерии или самите те да облагат данъчно печалбите в Бермуда. Но пък може би греша, може би Бермуда ще промени своите практики. Всичко зависи от съвета как ще успее да договори и това с въпросната юрисдикция. По въпроса за обществените услуги. Може би знаете, че в момента се обсъжда доста активно случая в Латвия и най-вероятно ще продължи да насъчаваме опитите в следната насока. Вместо да прилагате като критерии офшорността на съответната юрисдикция, би трябвало да се състоим върху самото дружество, т.е. няма да има подобна дискриминация към самите държави, но гарантирате, че за да може отделните дружества да могат да участват в обществените площи, да трябва да из, из, спазват специфични изисквания, свързани с скриването на реалният действителен собственик или други подобни критерии, за да се гарантира, че независимо къде се намира седалището на съответната на дружество, то трябва да спазва минималните критерии за данъчна прозрачност, както съответните национални дружества. Мисля, че това е най-близкото, до което може да постигнем до вашите амбиции. Sorry, I just wanted to say what... Добре, на повишение на, на обществените поръчки няма как, да как няма ние да осъществим тази поръчка като възложители. чрез определяне на минимални стандарти. so the next uh, speaker, the Queen. От а, името на Зелените, заместник председателят Ева Жули. Euh, Първият ми въпрос е към господин Мутарлие. Парламентът в, в, в препоръка 87 от доклада на специалната комисия ПАНА предлага да се използва член 116 за изготвяне на предложение за промяна на етичния кодекс, който според нас не дава очакваните резултати. Вие пък заявихте, че не вярвате, не смятате, е, че по този начин може ефикасно да реформираме. Бих искала да чуя допълнителни обяснения за тази ваша позиция. Защо не смятате, че това е добър начин да се реформира етичния кодекс? Следващият ми въпрос е към а, господин Лангерок. Как може да обясните фактът, че в списъка на Оксфам са включени 35 юрисдикции. А пък със същата методология Европейския съюз към момента е включил само 9 юрисдикции в своя списък. Можете ли да ни обясните защо Бразилия, например, не е в списъка? И кои са основните подобрения, които може да ни препоръчате или може да препоръчате на политиците, взимащи решения на европейско равнище за справяне на, на юристите, включени в черния списък? Благодаря ви, господин Мудърлие. Благодаря ви, госпожо Жули, за въпроса. Той ще се съгласите с мен, е много политически въпрос и ще си позволя да повторя казаното от комисаря Московиси пред вашата комисия. Всъщност, вашият въпрос съдържа два елемента. Първият. Трябва ли да реформираме един инструмент за сътрудничество между държавите членки, които в който функционира в основата на натиск между равни и да го превърнем в законодателни инструмент. И ако да, кое ще бъде адекватното законодателно основание за тази цел, защото от момента, в който решим да направим законодателно предложение, се постави въпроса за правното основание, което ще използваме. За да направим оценка на нуждата от промяна на законодателната рамка, първият въпрос, на който трябва да дадем отговор е следният. Ще подобрим ли ефикасността, ако етичният кодекс функционираше по по-различен начин? И както вече имахме възможността да го заявим пред Европейският парламент. За целта направихме обща оценка на начината, по който гледаме на данъчната конкуренция в Европейския съюз и в частност на етичния кодекс. И ако оценката покаже, че е етичния кодекс, който функционира 20 години, който доведе до статии, които може би са оспорвани, на които все пак са на лице, т.е. голям брой мерки, предприемни от държавите членки, възможност за водене преговори с Швейцария и Лихтенштайн значителна инвестиции в списъка. Дали всички тези резултати са на висота на очакванията или не? Тоест, първо ще направим оценка на този въпрос, за да преценим дали има нужда да се промени режима и дали има нужда да излезем с предложение за по-различна организация. А освен това, както каза господин комисария, е, член 116 от договора предвижда редица условия, както законодателна гледна точка, така гледна точка на съществуващите практики в държавите членки, които не могат да бъдат разрешени чрез подбора координация. Това е възможно, което не бива да пропускаме, както каза, за първ път прилагаме този член и, както ви казва комисарят Москависи, трябва зряло да обмислим как да се възползваме от тази възможност. Може би трябва да запазим инструмента, който вече функционира, и дава резултати може би реформирането на този инструмент не е най-добрата възможност. Благодаря ви за въпроси да Първият въпрос е защо има такива разлики между нас и списъка на Европейския съюз. Ами не очаквахме Европейския съюз да излезе с, с сив списък и всъщност това напълно промени нещата. Ние настоявахме да създаде черен списък и изготвихме черен списък въз основа на критериите заложени в текста и се опитахме да приложим тези критерии възможно най-обективно. Приложихме економически показатели, за да направим оценка на юрисдикция, които действително вредят. И това е много добри резултати. Виждате ясно в нашия доклад, кои са действително вредните юрисдикции. Но Европейския съюз реши да изготви черен списък и сив списък. И другата разлика, е, че Европейския съюз е, включи и е, страните с средни доходи и с ниски доходи. Ние решихме да ги изключим, защото обикновено това са страни, които не са вредни по отношение на данъчните практики. Това е основната разлика между нашия списък и този на Европейския съюз. А по въпроса за Бразилия, Бразилия действително е особен случай. Не искам да обвинявам никоя държава, разбира се, но Бразилия Василия, има режими, които могат да паднат в съгласно втория критерий за справедливото данъчно облагане. Някои държави в Европейския съюз имат протестни връзки с Бразилия, така че може би те са се противопоставили на включването на Бразилия в сивия или черния списък. Но пак казвам, това са само а, първите ни реакции, като когато се запознахме с списъка на Европейския съюз. Благодаря ви. Господин Мутали. Благодаря, господин председател. А, мисля, че съм длъжен да а, взема позиция при подобни декларации. Действително държа да, нас... да подчертая фактът, че политизирането на процес на на списъка, за който се твърди тук, е значително повеличен. Самият процес на анализ и на мониторинг на юрисдикциите, който беше проведен през, през месеците октомври и ноември миналата година, работата на националните експерти на държавите членки, на които ние които ние подпомогнахме като технически експерти, действително се осъществи в основа на обективни критерии и не беше политическа оценка. Факта, че някои държави не са попаднали нито в сиви, нито в черния списък, се държи на факта, че анализът е изготвен въз основа на критериите, които може би според някои са незадоволителни на този етап, но въз основа на приложените критерии оценката е обективна и не се дължи на някаква вид политизация на работата на експертната група. Може ли аз да реагирам в качеството си на представител на НПО преди какво се случва в обществото и в медиите, за мен възприятието е действително си, като процесът не беше прозрачен. Ние можем само да смятаме, че процесът е бил а, политизиран. Ако видите какво се случва с а, Бермуда, например, а, и фактът е, че в Швейцария ясно заявиха, няма да сме чели списък, и още ще бъде публикуван списъка. Ами, стигна само до едно заключение. Изготвен списък е бил политизиран, защо иначе ще се правят подобни твърдения в швейцарските медии. Така че, ако съветът иска да смятаме, че процесът не е бил политизиран, то трябваше този процес да бъде възможно най-прозрачен и щяхме с радост да ви повярваме. Благодаря ви, на кой думата и господин Лопес Бермехо. Bueno, muchas gracias. Много ви благодаря. Добър ден на всички. Благодаря на нашите гости за направените изказвания и преди всичко им благодаря за отделеното време. Съжалявам, че председателят на работната група за етичния кодекс не участва в днешното ни заседание. Най-искрено се надявам че председателката ще спре да си намира извинения, за да отказва поканите ни. За съжаление, сме свидетели на постоянно отслабване на списъка на несъдействащите юрисдикции в данъчната област. Беше изготвен списък от, с 17 юрисдикции, невероятно броят им ще бъде намален дори до 7. А пък има други списъци, които предвиждат 41 юрисдикции. Списъкът на Оксфам съдържа 35 юрисдикции. Мисля, че няма нужда да се спирам повече на този въпрос. Стана ясно на какво се дължат тези разлики, но сметка на това държа да подчертая, че дори да твърдите, че процесът на изготвяне на списъка не е бил политизиран, така изглежда и се надявам, че гражданите си дават В крайна сметка, окончателният резултат беше изготвяне на списък с страните, които използват агресивни данъчни данъчно планиране, като в списък в който фигурират, например, Нидерландия, Кипър, Италия, и Ирландия и Малта. Всъщност тези практики представляват практики на укриване на данъчно облагване и на изпякване на данъци. Това трябва да стане напълно ясно. Комисарят Московиси твърди, че постоянно проговарят с държавите членки и някои от тях смятат, че са се озовали на този списък неоснователно. При след това става дума за същите тези държави членки, които фигурират в а, всички списъци, копени до момента. Така че въпрос ми към комисията е следният. Не смятате ли, че тези данни са недостатъчни? Смятате ли, че поемането на ангажимент е достатъчно? Да смятате ли, че трябва да се извадят държавите в момента, когато са постигнати конкретни резултати? И на второ място, какви допълнителни ангажименти би следвало да, предприе... да поемат тези юрисдикции, като те продължават да практикуват същите тези политики? Yeah. Like to... Commission? Yeah. Thank you very much. Um, so, um, Благодаря ви. Остава впечатлението, че ми бяха отправени два въпроса. Първият беше свързан с това как можем да гарантираме, че включването в сивия списък не е избягване, а вторият е свързан с географският обхват и включването на държави членки на Европейския съюз. По първия въпрос, както вече каза, пристъпваме към етапът на много подробен анализ на поетите ангажименти, така че включването в сиви списък не е избягване от задълженията, напротив, то е оказване на натиск за изготвя, за изпълнение на поетите ангажименти. И трябва да ви уверя, че нашите събеседници започват да си дават сметка за този факт и започват да осъзнават, че нещата стават сериозни. И че в крайна сметка трябва да изпълнят задълженията, които са поели. Втория ви въпрос. Както казах в си изказване, Целият този процес беше изготвен от Европейската комисия в съобщението за външната стратегия от 2016 година като инструмент в взаимоотношенията с трети страни. Тоест, в самото си начало списък, който сме изготвяли, включва само трети страни. Това значи ли, че не се вълнуваме от справедливото данъчно облагане и избягването на данъци в Европейския съюз? Разбира се, че не, но разполагаме с други инструменти, които използваме в рамките на вътрешния пазар. Първият, който ние предпочитаме в Европейската комисия, трябва да го призная, е законодателният подход. И е, изготвихме голям брой законодателни предложения, които бяха е, приети от съвета. Това е сред най-силните инструменти, с които разполагаме. Защо? Защото разполагаме с законодателството, Европейската е преписителката на договорите, която гарантира, че законодателството се изпълнява и, основ... и за да се гарантира това е последната инстанция е съда. А следващият инструмент е групата за етичния кодекс чрез оказването на натиск между равни за аспектите, които надхвърлят законодателството. Мисля, че съобщението, което ни правихте, беше много ясно, но това е основният инструмент, който разполагаме за разрешаване на проблемите, които излизат извън обхвата на европейското законодателство. И Третият аспект е диалогът, който ръководим с държавите членки в рамките на реформите, в рамките на европейския семестър и препоръките за еврозоната, които ще приехме тази година. Това също е много силен инструмент и работим в областта на нашето облагане с този инструмент от самото начало. И безспорно тази година в специфичните за всяка държава доклади за еврозоната ще видите, че има много препоръки свързани с конкретно с а, агресивното данъчно планиране. Благодаря ви, господин Кобан. Ами, не искам да се спирам на слабостите на протестните кофе на списък, но пък има какво да се каже по въпроса. Докато продължават да са на лице две от слабостите, няма как списъкът да продължава да бъде легитимен и много съжалявам, че трябва да го кажа. И тези слабости са на първо място публикуваните критерии, които биха могли да бъдат обективно проверени. Ние доказахме, че критериите систематично дискриминират по-малките държави и държавите с ниски приходи, приходи и това е, се дължи на сметките, които са избрани. И на второ място няма как да се проверят е, е, обективното прилагане на критериите, защото информацията се предоставя на ограничена група от хора и а, е, те се дават е, при спазване на принципа на профилност. Така че очевидно е, че а, е, не може да постигне с това адекватни обективни резултати. Въпросът за, етич... за а, групата за етичния кодекс това звучи като една много добра идея, но поручено, като ние публикувахме в началото на година, показва, че делът на приходите на американски национални компании, които те са декорирали на място различно от своето седалище, нараснало от 5% до 20-25% и по-голямата част от тези декларирани приходи са се насочили към Европейски съюз и в частност Ирландия, Люксембург и Малта. Така че ако направим оценка по този има на прехвърляне на печалбите, мисля, че може да постигнем само до едно заключение, така че мисля, че трябва да преодолеем етапа на нещата, които могат а, лесно да бъдат защитени, обективно да бъдат доказани и да се случим върху слабостите, които са очевидни за всички. Благодаря ви. Дискусията наистина е много интересна, но не бива да забравяме, че разполагаме с ограничено време от името на Европа на нашите свободите, господин Дунана. Благодаря ви по въпроса за списъка на не съдействащите юрисдикции имали възможност за подобрение. Отговорът ми е да, може радикално да се подобри този списък, но не благодарение на Федералният Европейски, Федеративният Европейски съюз, който насърчава избягването на данъчните обечища последните причини. На първо място избягването на данъчно обечище и се дължи преди всичко самото съществуване на Европейския съюз, както и хармонизирането на дружественото право на европейско равнище. Това дава възможност на Ирландия, на Люксембург и на Нидерландия по а, изкуствен начин да намалят своите печалби и отделно да, ги, да им наложат а, абсолютно смехотворни ставки на данъчно оплакане. А, в списък се включват страни като Тонета и Тобаго, например, които сами по себе си не са от толкова голямо значение, което значи, че Европейския съюз никога няма да може да излезе надежден, с надежден черен списък. единственото възможно решение е държави като Франция да вземат отново властта в своя ръце и да приемат е, санкции, като например да се пристъпят към проверки и налагане на санкции с адекватно равнище и също така да се наложат подобни санкции срещу Люксембург, Нидерландия и Ирландия, които прилагат данъчен дъмпинг срещу другите държави на Европейския съюз. Второ място. Липсва основният виновник е Съединените щати. Ако искаме да се постигне прозрачност в нашата област на световно равнище, не бива да пренеправяме Съединените щати, които продължават да са общ офшорна структура. Също да си сме да държава от ОСР, които отказват да участват в, в автоматичният система за обмяна на информация и поискване от в рамките на ОСР. И се оказва, че всъщност Съединените щати са по непозрачни от Вирджинските острови, например, като те се състочават върху в Невада, Делавър и а, Южна Дакота, три от щатите на САЩ. Така че въпросът ми е към представителята на Оксфам. Смятате ли, че щатите, че поне а, Невада, Делавър и Южна Дакота могат да се озоват на черният или поне на сивия списък на Европейския съюз за несътрудничащите юрисдикции? Благодаря ви. По отношение на Съединените щати, критериите са много ясни. Първият критерий – данъчна прозрачност. Има и четири подкритерия. Един от тях е поемане на ангажимента в рамките на всички изисквания за данната прозрачност до юни 2019 година, така че ако САЩ до този момент не приложи стандартите, общите стандарти за докладване на ОИСР на теория, Съединените щати трябва да влязат в черния списък, но това разбира се е само на теория. И честно казано очаквам с нетърпение юни 2019 година. Ще видим. Благодаря ви за зададените въпроси. Започваме с е, един коментар. Нямаме конкретни цели за конкретни юрисдикции. Работим с 92 юрисдикции и е, ги разглеждаме във времето, тъй като критериите се променят, както вече стана ясно. Разглеждаме в развитие положението във всяка една юрисдикция. Очевидно е, че по отношение Съединените щати, някои от а, юрисдикциите на САЩ не спазват критериите към момента. В момента Съединените щати отговарят на всички критерии, определени от съвети. Ще трябва да се положат допълнителни усилия до 2019 година за да изпълнят те всички критерии по отношение на прозрачността. И мога да добавя, е, че данъчната реформа в Съединените щати ни кара да си зададе някои въпроси, свързани с нов, някои нови режими и тяхната съвместимост с е, критер първи, а именно съществуването на вредни данъчни режими, които най-вероятно ще се разгледат а, е, през есента в рамките на ОИСРА. Някой друг иска ли да добави нещо? Разполагаме с още малко време. Um, uh, да uh, защитя федералния ЕСА. Автоматичният обмен на информация е възможно най-голямата стъпка напред по отношение на борбата с данъчните измами малко вероятно е това да не проработи. Е, системата съвсем не е перфектна, но трябваше да сме честни. Дариош Русати от ТНП. Господин председател, Имам въпрос по критериите. Вече прикарахме известно време в дискусия на темата, но все още ми се иска да получа по-точен отговор относно начина по който се използват критериите и относно начина по който ще се прилага от тук нататък процедурата. Разбирам, че има някои резерви относно критериите. С оглед на това, че те се насочват върху качеството, извинете, върху количеството, а не толкова върху качеството. Питам се, как комисията прави обективна и безпристрастна оценка на справедливото данъчно облагане. Многократно тук в Европейския парламент се е, ме обсъждали така наречения фискален дъмпинг, което за мен не означава нищо. Това не е економически термин, това е продукт на пропагандата. Това е първият ми въпрос. Как ще гарантира комисията че оценката е обективна. На второ място, относно следващите стъпки в рамките на процедурата. До каква степен тази процедура се прилага автоматично? Вие казахте, че няма правно основание за тази процедура. Това означава ли, че процесът се ръководи от политическата воля? и как ще се взима решението за това дали дадена държава трябва да бъде включена в черния списък или изключена от него? Какво е съотношението между маржа, с който разполагате и автоматичното прилагане на процедурата? Как ще гарантирате, че ще се запази прозрачността и как ще гарантирате обществеността да знае как се взимат решенията? Това е въпрос към господин Мутърлие. Ако разбира се останалите ни гости искат да отговорят, ще се радвам. Благодаря ви, господин Русати. На въпросът ви за критериите. Трябва да кажа, че без значение дали ни харесва или не, кодекса съществува вече от 20 години. Той прилага набор от много подробни критерии, които дават възможност да се направи оценка на даден данъчен режим в рамките на един дългогодишен период. Имаме много опит в това отношение, не само емпиричен опит. Знаем как се прилагат тези критерии. Това, са, това е един много технически и точен набор от критерии. Не може просто да кажем, че тази практика вреди на данъчния режим. Не, имаме изключително технически критерии, които ни позволяват да направим оценка на конкретен данъчен режим. Разбирам скептицизма сред някои от вас. Но трябва да кажа, че за нас в Европейската комисия, когато правим оценка на даден данъчен режим, ние всъщност нямаме голямо поле на осмотрение относно това дали критерият е изпълнен или не. Анализът е изключително технически. И така се прави преценка. Мога да ви дам и по-подробна информация относно начина по който процедираме с тези пет критерия, които използваме за всяка една оценка. На втория ви въпрос. Дали процедурата спряга автоматично? Зависи какво влагате в термина автоматично. Ако искаме да имаме оценка и да вземем колективно решение, то тогава трябва да изчакаме оценката на комисията. Нашият мандат е да подготвим технически дискусията. В крайна сметка работната група за кодекса на поведение прави оценката. И за държавите членки, и за третите държави. Работата на тази група е поверителна, но, както вече казах, мога да ви информирам, че са неоснователни подозренията ви за това, че там се води политическа дискусия. Аз имам привилегията да присъствам на работата на тази група, така че ще ви помоля да повярвате на това, което ви казвам, защото аз ви казвам как стоят нещата там. Добре. Няма да повторя последното ви изречение. От 20 години вече се е, работи в това отношение и ако прочетете документа от 1997 година, ще видите, че много от нещата, които са разписани в документа от 1997 година и в документа на ОСР от 1998 година, всъщност ни потвърждава, че от 2000 година насам няма политическа воля за справяне с проблема. В работната група за кодекса на поведение много адвокати и технически експерти работят по въпроса да направят така, че държавата членката не попада в обхвата на критериите. Ако нещата бяха различни, нямаше да сме тук днес. Госпожа Гомеш. Не съм изненадана, че беше толкова трудно да се изготви този черен списък. Всички го очаквахме. Първият ми въпрос към господин Мотарлие е следният. Какви конкретни мерки се взимат, за да се направи така, че страните в сивия списък да предприемат необходимите стъпки. Държавите членки дори не се срамуват от това, че са в списъка. Това се случва и у нас. Сигурен съм, сигурна съм, че и у вас нещата стоят по същия начин. На въпроса на нулевите данъчни режими. Как може да ги осъждаме, като ги приемаме в рамките на Европейския съюз? Отново ще дам пример с моята държава. която е държавата, от която идва и председателят на Еврогрупата. Данъка за чуждестранно пребиваване в този случай се говореше за дискриминация на граждани на държавата. Как ще изискваме такива неща от другите, ако ние самите не прилагаме тези правила? Относно липсата на санкции, радвам се, господин Мутарлие, че ни намекнахте, че скоро ще се предприемат действия по отношение на САЩ. но в системата липсват санкции. Да, най-важното е да има политическа воля. И ще пропусна целият дебат за федералния ЕС. Или вървим към федерално решение, или навлизаме в данъчната джунгла на националния суверенитет. Явно е, че ще трябва да имаме ефективни санкции. И накрая, компетентен данъчен орган в ООН. Може ли Европейската комисия да подеме идеята? Нещо, което предлагаме в доклад на Европейския парламент. Европейския съюз блокира през 2011-2015 година действията на победните държави в това отношение. Какво ще направи комисията в това отношение? господин Мутарлие. Благодаря, госпожо Гомеш. На първия ви въпрос. Също както и вие, така и аз прочетох прекомерните тълкувания на заключенията на съвета Екофин. Както вече казах, когато държавата е в сивия списък, за нея въжат същите правила. Ние се срещнахме с представители на тези държави, те се срещнаха с нас, на два пъти ходихме на посещение в тези държави членки, защото тук наистина вече навлизаме в дълбочината на процеса. Обсъждаме с тези държави правната им рамка, обсъждаме данъчния режим, да видим дали то отговаря на нашите очаквания – и накрая някои се запитаха дали изобщо да започва тази процедура, защото е трудно да се отговори на очакванията ни. Не зная дали трябва някой е, дали трябва да се поздравим за това, че сме включили някой в списъка или за това, че трябва да го накараме да се задейства. Ние искаме ангажиментите, които поемат държавите членки, да бъдат последвани от действия. Правим го, за да може да изготвим обективен доклад за положението в съответната държава. Доклад, който ще обхваща периода между началото на лятото и края на годината. Вие упоменахте едно явление, на което сме свидетели в Европа и не само, а именно режими, в които ви се дава гражданство на дадена държава, ако инвестирате в нея, понякога ви се дават и данъчни облаги. Това е явление, което съществува. И ние в Европейската комисия гледаме на това явление с известно безпокойство заради е, данъчната конкуренция и избягването на плащане на данъци. Трудността тук се крие в това, че тук става въпрос за данъчно облагане на физически лица. И тук възниква следния проблем. Дали инструмента, който е предназначен за данъчно облагане на предприятията, в своето приложно поле е достатъчен, за да обхване всички явления в това отношение, които ни безпокоят. Вие ми зададохте въпроса и аз ви казах, че ще ви отговоря, след като в колегиума разгледаме въпроса относно реформата на кодекса на поведение. Не е тайна за никого, че комисията многократно е пледирала за преосмисляне на кодекса на поведение неговото приложно поле и неговата прозрачност и начина му на действие. В отговора, който ще ви предоставим, ще ви предоставя по-подробна информация. Относно липсата на контрол в световен план, Не мисля, че можем да бъдем удовлетворени. Не можем да сме удовлетворени от това, че световната общност не се включи в изготвянето на стандартите. Но тази международна общност трябва да се включи в БЕПС, която включва над 100 държави. Та днес възниква въпроса. Дали да консолидираме прилагането на това, с което вече разполагаме? Трябва ли критериите да се прилагат в рамките на този форум или не трябва допълнителен форум в рамките на ООН? И заедно можем да помислим по това днес тук. Благодаря. Спонтанно изказване от господин Ланген. И с това приключваме списъка на тези, които да се изказват. Ще включим и двамата докладчици. Вие не сте в списъка. Но в рамките на спонтанните изказвания ще се опитам да ви включа. Бернард Ланген. Yeah. Äh, ich will es kurz machen. Съвсем накратко, ако позволите. Благодаря. Э, нашата дискусия именно показа, че Европейския съюз разполага с много важни инструменти в конкурентното право да се гарантира справедлива данъчна система. Това въжи както за държавите, така и за предприятията. Затова предлагам следното. Възоснова на европейското а, законодателство за конкретно способност да се изготви един такъв наблюдателен списък за международни предприятия. А, сега дали това е възможно на практика е друг въпрос. Вие казахте, че международните споразумения са правилен инструмент, обаче липсва воля за тяхното прилагане. Сега беше повдигнат и феномена за предоставяне на а, гражданство, което е свързано с индивидуални облаги, разбира се. Това, а, както и Ада, Ана Гомеш каза, е проблем, който продължава да е активен и ние го наблюдаваме. Сега, с отношение на данъчните реформи. Мисля, че статистиките са доста така противоречиви. 11 от 50 държави не предлагат корпоративно данъчно облагане. Тоест 8% са всъщност са в други държави членки. Но Далшата реформа на президента Трамп в Штатите ще предвиди 21% данъчно облагане за бъдеще. И това ще въжи и за Амазон, за Apple и така нататък. Обаче след данъчната реформа това няма да въжи за тях. Така че не знам дали това изобщо реално подобни големи концерни да влязат в черния списък. Смятате ли, че изобщо това е реалистично? Нека да групираме въпроси в рамките на спонтанните изказвания. Господин Кобърн, след това господин Ман. Чудесно е да говорим и да казваме, че САЩ ще бъде включен в черния списък. Обединеното кралство след Брексит също ще се включи в черния списък. Очаквам го с нетърпение този момент. Може би не сте съгласни, но конкуренцията в областта на данъчното облагане е добро нещо. Хората доста се трудят, за да изкарват пари и данъчното облагане има за цел да ги запази. Не трябва да има социализъм навсякъде по света. Не съм съгласен с госпожа Гомеш. Аз предпочитам данъчната джунгла на националните суверенитети. Така трябва да стоят нещата, а не да има институции навсякъде. Това беше по времето на СССР в източна Европа. Отървахме се от това нещо и вие сега искате да го върнете. Ужас. Благодаря, господин Томас Ман. Благодаря на всички гости, всички присъстващи тук. <laughs> Няма е, събитие е, в Европейския парламент без господин Кобенс е, да направи подобно изказване. Сега, но както и да е, няма да се спира повече. Така, Съществува, разбира се, етичния кодекс от 20 години и така, е, обаче не е достатъчен инструмент, съгласен съм. Вие казахте, че сте съгласни тук да дойдете да ни обясните нещата, ама това достатъчно ли е? Ама не е ли настъпил момента вече <laughs> да обясним нещата на широката общественост, че разполагаме с инструменти, разполагаме а, всъщност с, с етичен кодекс и, и това всъщност не е нищо лошо. Така че аз наистина приветствам колегите, които казаха да, трябва да обясним на хората какво е този черен списък и <clears throat> сив списък. И в сивия списък обаче не е но отпада алармата. Напротив, наблюдението продължава. Обаче и при останалите държави членки не са ясни тези неща. Хората не знаят. Трябва да се каже, да, вие продължавате да бъдете наблюдаване. не само политически, експертите наблюдават, за да видим дали действително подобен контрол ще функционира на практика. Сега, по въпроса на санкциите. Не е имало такива до сега. Имало е различни нарушания на процедури и така нататък. Обаче, не, е ли, не трябва ли да се каже, е, не може повече така да се... Е, това очакват хората. Не може по този начин да се продължава. Господин Лангерок, да, първо на първия въпрос на а, германския а, депутат за наблюдателния списък а, да бъдат включени тези а, дружества, които а, злоупотребяват, правят данъчни измами. А, Ние ще... Е, хубаво е да имаме всъщност такива списъци, защото ние ще получаваме данните от компаниите и ще можем да проследяваме разбира се, развитието. И на 31 май ние ще се срещаме, ще имаме среща с специалистите. Много съм благодарен и винаги се радвам, когато имаме немски колеги, които винаги повдигат тези въпроси. А, защо, така че ние продължаваме да изготвяме препоръките за страните на колегата от Обединеното кралство. Мисля, че тук това изобщо не е социализъм, който ние се опитваме да налагаме, а напротив ще постигне по-голяма ефективност. Господин Ковам и професор Вандевел, ако желаете. Комисията. Благодаря ви, господин председател. Благодаря за тази възможност да вземем участие в днешния дебат. В отговора на господин Ман, действително не бива да се състочаваме прекалено много върху отделни елементи. Разполагаме с цялостна стратегия за е, въпросите, свързани с е, справедливо данъчно облагане на вътрешният пазар и а, тази стратегия разполага с много голям брой инструменти. Законодателството, което вече приехме, законодателството, което сме предложили, което трябва да бъде прието по отношение на специфичните за всяка държава препоръки, но също така и а, предложението за обща консолидирана данъчна основа, предложението за цифровизацията и а, етичните кодекси и списъците се допълващи този набор инструменти, инструменти. Така че, господин Ман, опитвам се да ви убедя, че гледаме на тази програма от самото начало на мандата на председателят Юнкер като едно цяло, включително и чрез инструментите, свързани с държавните помощи, които са насочени, например, към една конкретна дружество, например, но което може в крайна сметка да има много голямо значение за постигане на цялостен напредък по систематичен начин. Тоест, нямаше да постигнем този напредък в съвета, ако не беше наличен този аспект на оказване на влияние от съхранение на една държава. По въпроса за докладването, по от страна на всяка държава е много важен, както вече беше споменато и държа да ви бъда внимание на последната реформа на директивата за административно сътрудничество по отношение на прозрачността и по отношение на предоставянето на данъчните власти на различните схеми за агресивно данъчно планиране, които трябва, разбира се, да описват самата схема, но също така и участниците в нея, за могат данъчните власти да разполагат с конкретните е, сведения, които ще им позволят да се преборят с тези агресивни практики. Така че списъкът и а, кодексът се вписват в един много по-общ набор инструменти, които отговарят от една страна на явленията, които са на лице в рамките вътрешния пазар, но имат и като цяло по-общата цел да направят цялата система на световно равнище по-устойчива. И имаме предвид ограничен, с които, в, в, в които работим, т.е. увеличаване на ефикасността си. Един от основните цели на председателят Юнкер е да постигнем конкретни резултати Някога ни критикуват, че политиката ни е да постигаме малки стъпки напред, да искаме да завършим един етап преди да постигнем пристъпим към следващия етап. За някой това не е достатъчно и ви благодаря, че смятате това, защото това ви да, ни дава нужни стимул да продължим напред, но по този начин можем да гарантираме много, много солидна основа за вътрешния пазар, основа върху която ще продължим да надграждаме. Благодаря ви. Благодаря ви, останалите гости. Съвсем накратко, ако можем. Да, бих желала да подчертая следното. Ако погледнем малко оптимистично, се надяваме в най-скоро време да получим нови данни. По този начин да видим как се постига успех, има ли такъв. Разбира се, ние изхождаме също така от целите за устойчиво развитие, да видим как се движат финансовите потоци по отношение на данъчните злоупотреби и укриване на данъци. И е много важно а, дори това да се постигне, тези юрисдикции, които са в черния списък, да а, подадат информация дали изобщо а, облагат фирмите, а, дали имат тези фирми изобщо някаква печалба, регистрирана и така нататък. И що се отнася до а, злоупотребите, разбира се, а, или прехвърлянето на, на печалбите е на международно ниво не съществува между страните механизми за обмен на информация. Ако бъдат това, са, такива мерки, разбира се, не съществуват на европейско ниво. Но а, по отношение на а, третият юрисдикцията от трети страни, разбира се, трябва да бъдете внимателни да може да прилагате към тях а, мерките, които прилагате към европейските. Аз ще заключа с а, важността на минималните стандарти. Аз мисля, че се нуждаем от повече критерии. Разбира се, ние ще очакваме предлагането на повече и по-технически и подробни критерии. Някой от докладчетите желая ли да коментира нещо, вземе думата? Не. Да, в такъв случай искам да благодаря, разбира се, на всички наши гости. И е, тази дискусия беше изключително интересна. Е, виждаме, че този, тези списъци на европейско ниво са много важни. Това се признава от всички. Въпросът е те да бъдат използвани по най-ефективен начин, дали критериите наистина са най-добрите и по-важно, разбира се, дали те се прилагат най-добрия начин. Критериите следва да бъдат обективни, обективни, ясни, прозрачни и в никакъв случай целият този процес не бива да бъде политизиран. Когато ние в парламента разглеждаме делегирани актове, в случая по отношение на високорискови страни, пример, по отношение на изпирането на пари, то, разбира се, трябва да се има предвид и лобирането. И в е, парламент винаги е настоявало за много голяма прозрачност. И в отделните комисии, и в обсъжданията на пленарна сесии. Важното е да се увеличава прозрачността. Това е, може би, единственото, което можем да направим към момента. И разбира се, да доизчистим критериите и да наблюдаваме начина по който те се изпълняват. Разбира се, всички тези въпроси ние ще включим в нашия окончателен доклад на нашата комисия и ще разгледаме всички страни в черния списък. Още веднъж благодаря на гостите, благодаря на членовете на комисията, с което закривам заседанието.